Уважаеми гости, за мен е удоволствие да председателствам изслушването относно електронни доказателства по наказателно-правни въпроси. Е, както знаете, колеги, е, през април 2018 година Европейската комисия предложи така наречения пакет за електронни доказателства. Е, става дума за регламента за Европейска заповед за представяне и съхранение доказателства по, криминал, по наказателно-правни въпроси въпроси, а също така директива за хармонизирани правила във връзка с набирането на доказателства. И регламент, не директива, а регламент във връзка с транспониране на директива, която е пряко транспониране, по силата на което се създава Европейска заповед за представяне, която дава възможност на съдебен орган в определена държава членка да допусне електронни доказателства, като например имейли, текстове от апликации или е, информация във връзка с извършител на е, деяние и неговото идентифициране, пряко е, до извършител на услуга в определена държава членка. По този начин в рамките на 10 е, дни или в рамките на 6 часа в случай на спешност се създава европейска заповед, която допуска съдебен орган в определена държава членка по искане на доставчик на услуги или на негов е, правен представител в друга държава членка да представи специфични данни, за да бъде информирана страна по производството е, с молба за представяне на данни чрез правна помощ. По този начин се създава и Европейска заповед за съхранение на доказателства директивата, съобразно разпоредбите на директива, се създава рамка за регламента, като по този начин се назначава представител на доставчик на услуги, който извършва услуги в рамките на Европейския съюз. Колеги, по-голямата част от дискусията ще се спре върху нашия регламент. Австрийското председателство иска да постигне общ подход. В парламента бяха проведени различни информативни сесии. Тъй като досието е сложно, а, Днес сме предвидели изслушване. Аз мисля, че то отразява желанието е, да се предоставят обяснения, за да могат е, всички заинтересовани лица да могат да се изкажат. Е, комисията заяви, между другото, че трябва да се предостави по-лесна и по-голяма възможност за съдебни органи да придобиват електронни доказателства за целите на разследването или, е, заради, е, или за цели на наказателно преследване, особено при извършване на тероризъм. Въпреки това, съобразно постоянната съдебна практика на Европейския съд за правата на човека, е, става ясно, че има разминавания във връзка с основните права и с правната защита. Трябва да имаме предвид териториалното прилагане на регламент момента различни въпроси по харта за основните права, например как да се извършват е, хармонизация за национални е, процесуални норми. Е, предвид значението на настояща система, трябва да се постигне по-значителен резултат, защото електронните доказателства могат да заменят в близко бъдеще почти всички доказателства. Ето защо е много важно да организираме публично изслушване изслушване, е, където е, да чуем мнението на практици, на е, правозастъпници и най-вече да чуем мнението им съобразно защитата на данните. Колеги, при новата технология възникват нови въпроси във връзка с личния живот и заради това тази тема влиз, навлиза направо в темата за електронните доказателства. Трябва да видим до каква степен новите технологии засягат правоприлагането и доколко засягат така наречения прозрачен гражданин. Трябва да имаме предвид съдебната практика на Европа Европейския съд, е, правни гаранции срещу нахлуване в личния живот, е, обсъждане на организираната престъпност и предизвикателства, свързани с тероризма. А, мога да кажа и много други неща. Няма да го направя. Ще предоставя това на изказващите се. Сред нас са специалисти, които могат да ни обяснят тази толкова интересна материя Приветствам всички наши почетни гости. Е, дискусията ще бъде разделена на три части, както личи и от дневния ред. При е, всяка една от тях се предвижда изказване от 10 минути, след което е, ще има поредица от въпроси и отговори. Първо искам да дам думата на докладчицата професор Сипел, който е опитен опитен специалист в тази област. И така, Брики, давам ти думата. Давам ти думата, заповядай. Благодаря. Благодаря, Клод господин председател, колеги и скъпи гости. За мен е същинско удоволствие да участвам в днешното изслушване. Това е част от законодателната процедура по предложения пакет за електронни доказателства. Моите колеги, докладчици в Сянка, както и за другите колеги депутати, които проявяват интерес към това досие, при това това е, изслушване ще чуем важна информация, свързана с важни въпроси, е, които възникват при представенето и съхранението на електронни доказателства. Господин председателя вече спомена за това. За това искам да благодаря на колегите, е, които направиха предложения за евентуални изказвания и изказващи се днес. Това не е първото изслушване по предложението на комисията, Тъкъм обратното, ние вече сме провели неколкократни вътрешни срещи, е, както е, с представители на Европейската комисия, така и с правни специалисти по съхранение на данни, например е, с Европейския съд за правата на човека, но също така и с доставчици на услуги. Аз съм сигурна, че не само аз, но и други докладчици в Сянка. Вече сме провели многократни двустранни срещи с партньори, с полицейски сили или с представители служители на прокуратурата. Представенето и съхранението на доказателства е много важен въпрос при правното сътрудничество по наказателно-правни въпроси и значението на електронните доказателства е, ще придаде още по-голямо значение на е, сътрудничеството между тези органи. Тъй като тези доказателства са летливи, а са изключително важни за разследването, аз много добре разбирам е, опита на комисията да подобри правата за трансгранично разследване и правното сътрудничество. Но все пак това е новост за правната помощ и в наказателното право. За момента нещата винаги са се свеждали до взаимно признаване на решения между две или повече държави членки. Например, Европейската заповед за разследване. Много се радвам, че докладчика по този въпрос господин Демела сред нас. Проекта за регламент предлага автоматично признаване на заповеди от държава членка от доставчиците на услуги в друга държава членка и дори отвъд е, тези граници. Властите на втората държава членка ще бъдат уведомени единствено, ако доставчика на услуга в тази страна не е, реагира. С този нов режим възникват сложни въпроси е, с основните принципи за основните права, процедурите по е, съхранение и по гаранции и защитата на данните. Тъй като сътрудничеството по крамната материя е много чувствително, възникват въпроси дори за правното основание за такова сътрудничество. Трябва да се търси баланс между инструментите при правоприлагането и гаранциите за основните правила на лицата по производството. Искам само да посоча, че предложението за автоматично признаване на заповед за представяне и съхранение на доказателства, включително и чувствителни данни, но най-вече е, данни свързани с съдържанието, ако, само, е, ако говорим само за метаданни, искам да ви кажа, че дори само по метаданните може да се е, разберат много подробности за дадено лице лице, къде е, ходи, какви са му навиците, какво чете, какво слуша, какво гледа в интернет и така нататък. Ето защо а, с цел ускоряване на режима за сътрудничество, като се заобикалят много подробности, трябва да сме сигурни, че е, този базисен режим няма да подрони основните ни ценности. Надявам се, че настоящия режим за електронни доказателства ще бъде полезен, защото има практическа потребност от нови инструменти. Трябва да се преценят наличните инструменти, каква е добавената им стойност, доколко навлизат в личния живот, доколко новите предложения са съразмерни. Възникват и трудни прави въпроси, <clears throat> например, разпоредби, свързани с наказателното право по праговорите, хартата за основните права и границите за електронните доказателства, като се има предвид освен това и екстратериториалното прилагане на закона. Задълженията на държавите членки за основните права, особено е, процедурните гаранции, е, постоянното отсъствие на общи стандарти и накрая практически въпроси. Например, е, способността възможността на доставчиците на услуги да правят проверки по автентичността и законосъобразността на представените доказателства. Надявам се днес да получим някои допълнителни доказателства, за да можем в последствие изцяло да информираме унеси, които ще вземат политическите решения. Председателя, незабавно давам думата на господин Маркус Хартман, който е представител на прокуратурата, кой който ще е в е, Бон, в Северен е, Рейн, Вестфалия. Има и представител на политическия орган на парламента по искане на, нашия, на нашата комисия. Господин Хартман, имате думата. My... Благодаря. Ще се опитам да обобщя заключенията на моето изследване в рамките на 10 минути. Няма да ми е лесно, ще положа много усилия. Презентацията ми ще бъде разделена на три части. На първо място същината на предложението на комисията във връзка с електронните доказателства. На второ място допълнителната полза и минусите в това предложение. И в заключение ще говоря за евентуалните альтернативи и онова, което предстои приложното поле, съдържанието на предложението на комисията във връзка с електронните доказателства. Въпреки широкото понятие електронни доказателства, материалното приложно поле на предложението на комисията се ограничава до данни, които се съхраняват и обработват от доставчици на услуги. За да имат достъп до тези данни, предложението преформулира рамката на презграничното сътрудничество чрез нов режим за сътрудничество между правоприлагащите органи от една страна и от друга страна доставчиците на услуги, които са установени в друга държава членка. За тази цел предложенията представят две нови възможности за сътрудничество. Европейската заповед за представяне и Европейската заповед за съхранение. Тези заповеди се издават според законодателството на издаващата държава членка, а онзи, който изпълнява услугата, трябва да изпълни заповедта. Ако това задължение не е изпълнено, заповедта се изпълнява от държавата членка, на чиято територия се намира агенцията. Това е изпълняващата държава членка. Знаете, че съществува рамка, позната като рамката за правно сътрудничество, взаимопомагане и Европейската заповед за разследване. Изпълнението на заповедите ще се изпълнява от страна на държавата членка, само ако няма сътрудничество. На второ място, каква е разликата по отношение на съществуващия режим? предложението на комисията има допълнителна полза, що се отнася до презграничния достъп до доказателства. Има механизъм сега, който се създава на пряко сътрудничество между правоприлагащите органи и доставчиците на услуги. Новите правила ще спестят време и ресурси. Това е очевидно. Новата рамка, въпреки това, няма да премахне изцяло фрагментацията, що се отнася до различното законодателство в държавите членки по отношение на представянето и съхранението на електронни доказателства. На първо място, заповедите за представяне и съхранение ще се подчиняват само на националното законодателство, що се отнася до вътрешните за държавата доставчици на услуги. Новия режим няма да се предлага за тях. На второ място, предложения режим за сътрудничество в пренсграничен план все още зависи твърде много от националното законодателство на издаващата държава членка. Що се отнася до условията за издаване на такава заповед, за представяне и на второ място зависи до известна степен от законодателството на изпълняващата държава членка. Няма хармонизирани правила относно сътрудничеството между доставчиците на услуги и правоприлагащите органи. Според предложенията на комисията, какви са минусите? Ще спомена два основни минуса. На първо място териториалния суверенитет и юрисдикцията и на второ място защитата на основните права и възможността за съдебно преразглеждане. Предложението на комисията прехвърля юрисдикцията за изпълнение е, към е, доставчици на услуги, които са разположени извън Европейския съюз. Този подход е, съответства на неодавнашните развития на национално и международно ниво. Нека да си помним така наречения Cloud Act в САЩ. Когато разгледаме тези събития от неодавна, можем да заключим, че тези предложения биха били в нарушение на международното право. Въпреки това, предложенията на комисията могат да имат отрицателно въздействие, що се отнася до рамката за сътрудничество с трети страни и може да се стигне до стълкновение на е, компетенции. Освен това, задължението за доставчиците на услуги да предоставят или да не предоставят данните при поискане може да доведе до правна несигурност и за доставчиците на услуги, и за потребителите. В рамките на Европейския съюз международното сътрудничество ще засегне териториален суверенитет на държавата членка, на която се намира доставчика на услуги. Съответно, новия режим по някакъв начин пренебрегва факта, че Държавата по изпълнение има отговорност да защитава основните права на своята територия. Когато се навлезе в териториалния суверенитет, новия подход в крайна сметка надхвърля рамките на установената система на взаимно признаване. Както спомена докладчика, има съмнение относно това дали член 82 параграф 1 от договора за функциониране на Европейския съюз предоставя достатъчно голямо правно основание за този подход. На второ място, основните права и съдебното преразглеждане. Предложеният механизъм не осигурява достатъчно добра защита на основните права. Освен това, лишава индивида от защитата, която му се осигурява по силата на традиционната рамка на сътрудничество по наказателно-правни въпроси дори и по отношение на Европейската заповед за разследване. Предложението на комисията елиминира редица пречки пред сътрудничеството, например е, изискването за във връзка с двойната наказуемост. Предложението предвижда задължение да се предоставят данни за транзакции и данни за сключили споразумение, дори и да не се изпълнява прага, който е зададен от изпълняващата държава членка. Съответно, новия режим заобикаля стандарта на защита, предвидено законодателството на държавата членка, където би трябвало да се изпълни заповедта. По отношение на стандартите за основните права, например във връзка с правилата за обществения ред в изпълняващата държава членка. Защитната функция не се упражнява от държавата членка, на чиято територия заповедта трябва да се изпълни, а от страна на доставчика на услуги и от страна на издаващата държава членка. Нито един от двамата обаче не може да гарантира достатъчно добра защита на основните права прехвърлянето на защитната функция, прехвърлянето на задачи и компетенции от изпълняващата страна към издаващата има въздействие върху правото на правна защита и съдебно преразглеждане, тъй като лицата, чието данни са прехвърлени, вече са обект на разглеждане, т.е. правата са техните права са защитени в рамките на издаващата държава членка. Лицето обаче не може да твърди, че може да бъде защитено в самата изпълняваща държава членка по силата на нейното законодателство. Трябва да се търси закрила в държавата членка, по изпълнение. Но доставчика на услуги от своя страна не може да търси защита на своите права пред съд в а, издаващата държава членка, тогава когато правата са нарушени в изпълняващата държава членка. И накрая, как може да се справим с недостатъците в предложението на комисията. На първо място трябва да се премисли дали до каква степен може да се премине към Европейска заповед за разследване. Допълнителната полза от новия режим за сътрудничество, бързия достъп до данни е нещо, което би трябвало да се подчинява на ефективната защита на човешките права. В това отношение обаче може да се плати твърде голяма цена за целите на по-ефективното сътрудничество. На второ място, законодателното предложение трябва да се координира чрез многостранни споразумения, например в рамките на втория протокол към конвенцията по киберпрестъпност. И, например, що се отнася до заповеди, насочени към седалища на компании, разположени в трети страни. Така или иначе, трябва да бъдат избягвани конфликтите по отношение на правомощия и стълкновенията във връзка с задълженията, които се вменяват на доставчиците на услуги. Това трябва да става в максимална степен. На трето място, изпълняващата държава членка наистина трябва да участва в изпълнението би могло да се създаде механизъм за осведомяване, за да може компетентният орган да вземе решение за изпълняване на заповедта на своя собствена територия. На четвърто място, високите стандарти на защита, които се установяват в рамките на презграничното сътрудничество в пространството на свобода, сигурност и правосъдие и най-вече във връзка с разпоредбите за достъп до данни е, за контакт. Е, това високо ниво на защита трябва да се запази. И накрая трябва да се е, гарантират взаимоотношенията е, и правната защита, независимо дали говорим за изпълняваща или издаваща държава членка. Доставчика на услуги трябва да може да гарантира, че ще има правна защита в държавата по изпълнение. Благодаря, казва председателя професор Белзе е практик той може да отговори на вашите въпроси, но трябва да го направи сега. Ако има някакви въпроси към него, може да ги зададете. Софи и след това Биргит. Софи и Недвелт. Благодаря, благодаря за тази презентация. Опасявам се, че не ни успокоихте. Едва ли можем да смятаме, че всичко е наред по отношение на това предложение. Няколко пъти сме дебатирали по този въпрос и вие като цяло потвърдихте нашите съмнения. Аз не съм категорично против идеята. Ако накрая успеем да създадем едно пространство на свобода, сигурност и правосъдие, май така се казва, то това пространство би трябвало да функционира правилно. Но и механизмите за защита също трябва да бъдат на европейско ниво. По-настоящем, що се отнася до защитата на данните, а това не е единствената възможност за осигуряване на правна защита, но в тази област все още действа решението на съвета от 2008 година, защото така наречената директива за полицейско сътрудничество не се прилага. За това какви са моите въпроси? Дори така наречената директива за полицейско сътрудничество да беше на пълно приложена от всички държави членки, смятате ли, че тя е достатъчна? И смятате ли, например, че комисията би трябвало да придружи своето предложение с проект на регламент за защита на данните в тази област. На следващо място, какви мерки трябва да се предприемат, за да може да се премахнат недостатъците, за които говорихте и да нямаме такива тревоги подобни на вашите. И накрая, това, което не споменаваме, но то присъства, духом поне, е, основното тук всъщност е споразумението с САЩ. Е, според мен е неприемливо да даваме на трета страна пряк достъп до данни, които се съхраняват в Европейския съюз. Общо взето може да се откажем тогава от общия регламент за защита на данните. И се чудя дали вие не сте се занимавали точно с този аспект. Какво бихте казали точно по този въпрос? Председателя. Всъщност, е, това е въпрос, който беше повдигнат и в е, разговора с посланника на САЩ. Любопитно би било да видим дали проучването е засегнало точно този аспект. Е, още няколко въпроса. Биргите първа. Благодаря и аз ще съм съвсем кратка след изказването на колегата Софи Интфелд. Господин Бъзе, упоменахте, че може да се обмисли и възможността за използването на Европейската заповед за разследване като альтернатива. Малко бях очуден още от самото начало, защо сроковете предвидени за отговор за компетентните органи са сравнително дълги, а за доставчиците на услуги са предвидени много кратки срокове. Може би не вие следва да отговорите на този въпрос, но на базата на проучването си не смятате ли, че трябва да се съкратят а, при това дори значително сроковете и по Европейската заповед за разследване. Благодаря, Катерина Киничи. Благодаря. Бих искала да благодаря на професор Газе. Благодаря за анализа. Искам като цяло да подкрепя казаното от него. Той изтъкна най-проблемните области. Неговите виждания съвпадат с нашите. Вземете предвид изискванията, например, или разследванията, които много често не признават граници. Има много аспекти, които са неясни за нас. Например, по отношение на възможността за контрол, за повторно проучване от страна на правоприлагащите органи в изпълняващата държава членка. Предложението в тази връзка е в разрез с законодателство в други страни, което, знаете, забранява разпространяването на лични данни. Какво смятате вие по този въпрос? Аз като цяло мога да се съглася по много аспекти, но много често, например, знаете, имаме позоваване на черния списък на европейско ниво. Дали се спазват принципите на международно сътрудничество в тази област? И още нещо преди доктор Белзе, казва председател. Има ли някой, който иска да зададе нещо? Ще започна с последния въпрос. Споменах възможността за правна защита за доставчика на услуги. Вие споменахте една от разпоредбите по силата на която се дава средство за правна защита в държавата по издаване. Тук има стълкновение на задължение. Само, че в действителност за доставчика на услуги няма възможност за правна защита. Има много подробни разпоредби и аз мисля, че ние не можем да критикуваме комисията тя се опитва да има ясни разпоредби, е, що се отнася до е, изпълняващата държава членка е, и прилагащата, отчитат се и интересите и на доставчика на услуги, и на правоприлагащите агенции. Не тук е моята критика. Моята критика е следната. Това е единствения случай, в който се дават средства за правна защита в издаващата държава. На следващо място, по отношение на сроковете. Не трябва да се забравя, че по силата на режима на Европейската заповед за разследване, в повечето случаи не става дума само за това изпълняващия орган да предостави информацията, а той трябва да я събере. Има общо взето две фази на процеса. И това би било основание да се иска малко повече време в сравнение с времето, което получават частни лица, които вече разполагат с информацията. В следващите експертни дискусии днес ще чуете информация от практиците, които ще ви кажат повече за практическата страна на проблема. По първите три въпроса защитата на данните, решението от 2008 година и новата директива. Мисля, че рамката, за която говорите, е изключително важна, но когато говорим за достъпа до транзакционни данни, например, мисля, че стандартите не са достатъчни. Защото, поне доколкото аз знам, дори новата директива не съдържа конкретна информация относно праговете за мерки по разследване, чиято цел е да се събират транзакционни данни или данни свързани с съдържанието. Съответно, ако наистина искаме да създадем единни стандарти в ЕС, то няма друг начин, освен да се приеме директива за хармонизирането на законодателството за наказателно процесуалните въпроси по силата на член 82 от договора. Мисля, че това е единствения начин. Трябва да се види какви са условията, за да се случи нещо подобно. Естествено, винаги ще има смесица от национални прагове в издаващата държава членка и разпоредбите за изпълнение в изпълняващата държава членка. В крайна сметка ще има двоен стандарт, но тъй като нямаме единен стандарт, двойният стандарт трябва да е минимума и към него трябва да се придържаме. Това е поне моето становище. Не си изпомням втория ми въпрос. Може ли да ми помогнете? Софи Инвелт. Всъщност въпросът имаше три аспекта. Значи, нивото на защита на данните, е, отговорихте вече на този въпрос. Какво може да се направи, за да се премахнат недостатъците? На трето място споразумението с САЩ. Какво друго може да се направи? казва професор Безе. Едно нещо, което е много важно е да се даде право на глас на изпълняващата държава членка. Не става дума само за нотифициране, за осведомяване. Трябва да има възможност да се вземе решение, да се каже да или не, що се отнася до достъпа до данни. Ако погледнем условията за прилагане на Шенгенското споразумение във връзка с трансграничното наблюдение и така наречения hot pursuit. Виждате, че там има засягане на друга държава членка, тъй като на нейна територия се извършва, да речем, някакъв арест. Изпълняващата държава трябва да има право на глас. Ако погледнете договорите в самия член 89 от договорите, ще видите, че има напълно различна законодателна процедура спрямо у и в член 82. Споменах съдебното преразглеждане. Мисля, че по този начин ние следваме разделянето на правомощията между издаващата и изпълняващата държава членка. Това са основните неща. Основният проблем е, че големите играчи се намират в САЩ. Необходимо е да се стигне до споразумение с САЩ по тези въпроси, иначе ще има проблеми. Независимо дали говорим за разминаващи се задължения на доставчиците на услуги или за нещо друго. Нямам решение. Имаме МЛАТ, казва Софи Недвелт. Имаме МЛАТ, има инструменти. Председателя. Преминаваме към нещо като диалог Заповядайте. Всъщност трябва да призная, че нямам решение по този въпрос. Проучването засяга най-вече режима в Европейския съюз. Естествено, има някои аспекти, но аз не съм се занимавал точно с тях в това проучване. Благодаря и на тримата. Благодаря при всички положения. Ще има и още коментари и последващи действия по това проучване, след като с него се запознаят и други колеги. Преминаваме към първата сесия опитът на практиците с инструментите, които са в сила по настоящем. Искате да се изкажете от залата ли или от трибуната? От трибуната. Добре, тогава заповядайте на трибуната, след което ще ви представя. Okay, so we're going to open the first part of the hearing by... Откриваме първата част на изслушването. Ще започнем с Маркус Хартман, прокурор и ръководител на Централно звено за борба срещу киберпрестъпността в Кьолн, Северен Рейн, Вестфалия. Сред нас тук на трибуната е и Петър Шнайдерхан от Германската асоциация на съдиите. Сред нас е Ян Керкховс, федерален магистрат от Белгийската федерална прокуратура, отдел за борба срещу тероризма. Добре дошли на всички ви. And Mr. Mitchell as well. Сред нас е господин Мичел. Okay, so first we're going to have. Uh, have you got? Have you got the presentation? Yeah, yeah. Is it ready? Nothing like a slideshow to wake everyone up. It's a sleepy moment. It's now uh, three, nearly three. Сега е моментът, в който на хората им се доспива, така че добре е, че трябва да гледат нагоре към презентацията ви на екрана. И така думата има Маркус Хартман, прокурор и ръководител на Централното звено за борба срещу киберпрестъпността в Северен Рейн-Вестфалия. Благодаря, господин председател, госпожи и господа депутати. Госпожи и господа, днес искам да ви разясня практическите потребности, които са свързани с важната тема, която разисквате днес. Искам да започна с думи на благодарност. Защо искам първо да благодаря? Благодаря, защото темата, която разглеждате и обсъждате днес, от гледна точка на практиците, е, може би, въпросът, който трябва спеш, най-спешно да се реши в рамките на обмена на данни и международното сътрудничество. Затова за мен е не само чест да ви представя гледната точка на един практик, според мен е и особено важно този въпрос да бъде уреден на европейско равнище. На какво се дължи проблема? Дължи се на това, че в областта на борбата срещу киберпрестъпността вече почти няма процедура, която да попада изцяло само в обхвата на националното наказателно право. Днес докато се подготвях, прегледах целия регистър с процедурите и производствата ни. Не намерих нито едно, което по някакъв начин да не зависи от международния контекст. Дали по линия на изискването на данни от чуждестранни доставчици на услуги или от чуждестранни правоохранителни органи. И нека във връзка с това кажа и няколко думи за централното звено, което аз управлявам. Централното звено за борба срещу киберпрестъпността в Северен Рейн-Вестфалия е централна структура, на която се разглеждат случаи на киберпрестъпност с по-висока обществена значимост. 21 прокурори работят в нашата структура. 18 милиона е населението на тази федерална провинция. Една трета от стоте най-големи фирми в Федерална република Германия попадат в обхвата на дейността ни. Виждате, че дейността, която извършваме в тази централна структура е почти само с международен характер. И за да не говоря само на теория, нека ви дам един практически пример. Това е статия от списание онлайн. Става дума за една процедура, проведена от нас, която се отнасяше до мащабна атака с ботнетове. Този, който атакува с ботнетове, ги използва, за да извършва изнудване. Възможни са и други сценарии. И този пример много добре показва международния характер на работата ни. В случая ставаше за британски гражданин, пребиваващ в Кипър. Той бе обвинен в това по поръчка на непознато трето лице е, в извършване на атака срещу телекомуникационен доставчик в Либерия. В резултат от това 100 германски потребители не можаха да влязат в интернет. И ако вие като разследващ орган работите по подобен сценарий, то според мен е повече от ясно, че ако не функционира международното сътрудничество, ако няма международни правни инструменти, то нямате никакъв шанс да разследвате успешно. В случая разследването ни, заедно с британските колеги, се овенча с успех. Сътрудничихме си и с компетентните органи в Кипър. Кои са факторите, които обославят един такъв успех? Много са тези фактори, но можем да изтъкнем някои елементи. Първият и най-важен фактор е скоростта. И тук трябва наистина да изтъкна, че по отношение на киберпрестъпността действа бинарният принцип или всичко или нищо след като се заличат данните, били то данните на обвиняемия или на някой свидетел, то правоохранителните органи вече нямат абсолютно никакъв достъп до тях. В случая става дума не за дни или за седмици, в рамките на които реалистично можем да очакваме разследванията ни да се увенчаят с успех. Става дума за часове. Инфраструктурите за насочване и управление на ботнетовете се променят в рамките на всеки 2 часа. Така че имате време от общо 2 часа, за да изискате информация от доставчика на телекомуникационни услуги, за да достигнете до други метаданни, като IP данни и други които могат да доведат до успех при разследването ви. Ако в рамките на тези два часа не постигнете напредък, то няма да се увенчаят с успех и разследванията ви. И за това е изключително важно правоохранителните структури да са ефикасни. Трябва да се постави особено ясен акцент върху ефикасността. В нашата структура е абсолютно естествено да работим по 30, 365 дни годишно, 7 дни в седмицата, по 24 часа на ден. През цялото това време трябва да можем да изискаме помощ от други правоохранителни органи. Ние също така биваме сезирани с такива съдебни поръчки, когато става дума за киберпрестъпност. Тази ефикасност може да се разгърне най-добре тогава, когато са на лице необходими и достатъчни правни разпоредби. Затова и според мен настоящата нормативна уредба на европейско равнище си заслужава да се разгледа от гледна точка на практиците. В момента има много моменти, които са в сивата зона на сътрудничеството между европейските правоохранителни органи. Има нужда да се намерят практически решения. Създаването на една мрежа, която има и правно основание за сътрудничество, това показва поне практическият ни опит, ще повиши ефикасността на правоохранителните органи кои са наличните инструменти. Вече бяха упоменати. Разбира се, разполагаме с инструменти като съвместните екипи за разследване или тъй наречените на английски Distributed Prosecution Clusters. Това са обединения от прокуратури в Европа. Има също така и споразумения за правна взаимопомощ. Но всички тези инструменти проистича административна тежест, която не е в съзвучие с принципа за скорост и ефикасност. Не отговаря също така и на потребностите в по-широк смисъл. Днес аз ви говоря от името на орган за борба срещу киберпрестъпността, но в борбата срещу всякакви видове престъпления има нужда от достъп до електронни данни в международен мащаб. И при всички тези процедури не може винаги да се използват инструменти, като например съвместните разследващи екипи. Какви са процедурите по настояще? Естествено, че е установено добро сътрудничество. Трябва да признаем това с доставчиците на телекомуникационни услуги. Централният орган, централен орган като нашия може да си позволи лукса да поддържа такива контакти. Но това сътрудничество, що се отнася до американските доставчици, например, които са един основен източник на данни, се основава на принципа на доброволността. А доброволният принцип, дори когато сътрудничеството е добро, води до това, че стопанските субекти, които носят отговорността пред делопритежателите си, не могат да инвестират необходимите ресурси, за да могат в рамките на определените срокове и много бързо да откликнат на всички искания за правна помощ. Така че доброволният принцип не е альтернатива. Необходима ни е обща нормативна уредба. Затова, според мен, предложенията, които в момента обсъждате, ще допринесат именно за уеднаквяване на нормативната уредба. С голям интерес се запознах с различните гледни точки, с различните аргументи за и против може да се говори много за различните възможности за взаимодействие между отделните предложения. Но сега е моментът предложенията да се основат на практиката. И нека се спра върху някои аспекти, които не са били вземани достатъчно предвид – при разискванията. Така, например, ще ви разясня накратко защо за нас практиците не е възможност да разчитаме на настоящия механизъм. Винаги в борбата срещу киберпрестъпността се залага на принципа на веригата. Ако замразим на първия етап разследванията, за да получим необходимата информация, то няма да може да се затвори кръгът, да приключи цикъла и да стигнем до желания резултат. Когато се разследват киберпрестъпления, е все едно да търсим игла в копа сено. Единствено, ако работим едновременно по всички брънки от веригата на разследване, ще можем да постигнем успех. Има и още нещо от гледна точка на правоохранителните органи, което трябва да бъде взето предвид при дискусиите ви по-нататък. Става дума за обмена между правоохранителните органи. До момента се работеше тук с класическите инструменти на съдебните поръчки. Нерядко моят, моето звено прилага тъй наречените огледални процедури. Много е важно тук обменът на информация да бъде подобрен чрез допълнителни механизми. Това може да подобри ефикасността на новите инструменти. Като цяло мога да заключа, че в момента сме на етап, на който доброволният принцип и липсващата обща нормативна уредба водят до положение, при което правната защита на засегнатите лица и законосъобразността на процедурите са много по-малко защитени в сравнение с предложенията на комисията. Затова, според мен, има много основателни причини за това предложенията да прераснат и в официални процедури и в борбата срещу киберпрестъпността. Понякога си заслужава в тази област, която много бързо се променя, да се приложат принципите на тъй нареченото Agile Programming. Разбира се, винаги човек ще трябва да се приспособи към нововъзникнали ситуации, но мисля, че настоящото предложение ще подобри ситуацията, такава каквато е в момента. Благодаря ви, господин Хартман. Много ми хареса слайдът с гайките и с ботовете и отвертките. Мисля, че трябваше да проведем това изслушване сутринта, тъй като след обед има много малко хора. Благодаря на господин Хартман. Сега ще дам думата на господин Петър Шнайдерхан от Германската асоциация на съдиите. Добре дошъл и на вас. Уважаеми госпожи и господа, благодаря. Благодаря ви, че мога да говоря днес от името на Германската асоциация на съдиите. Всъщност ние обединяваме и съди, и прокурори. Много ясно изложи господин Хартман гледната си точка. Съгласен съм с него за това, че е необходима единна нормативна уредба, за да може бързо да се водят трансгранични разследвания. Въпросът е обаче дали предложеният от комисията инструмент е подходящият за тази цел. За съжаление, госпожа Зипел си тръгва. А, ще останете ли? Добре. Защото тък му исках да ви отговоря на въпроса защо в рамките на не се, създава един, не се създава един такъв правен инструмент и в рамките на Европейската заповед за разследване. Това би било от полза за практиката, тъй като би се преодоляла настоящата разпокъсаност на ниво нормативна уредба – Всъщност въпросът за това какво време е необходимо на съдилищата, за да вземат решения, може да получи отговора, необходимо им е времето, което им е необходимо. Мисля, че в случая, ако се въведе този инструмент, няма да се губи толкова много време. Затова трябва да се запитаме дали в рамките на Европейската заповед за разследване не би трябвало да има и специални законови възможности за изискването на тези данни. каква ще е процедурата в бъдеще при издаването на заповед за предоставяне на доказателства? Вземам отношение по казаното вече до тук. Няма европейска правна рамка по този въпрос. Няма правомощия, които да са уредени на европейско ниво правомощия за правоохранителните органи. С други думи, процедурите изцяло попадат в обхвата на националното законодателство. Националното законодателство урежда и компетентността. То урежда също така и въпроси като необходимостта и съразмерността. Прилагат се изцяло принципите на националното законодателство. по регламента няма общоевропейски насоки. Нито за съдебната власт, нито за националните законодатели. Съдилищата могат да действат от своя име. Това е един от основните проблеми според нас по този регламент. Доставчиците на услуги са адресатите на заповедта за предоставяне на доказателства и в случая става дума за заповеди, които проистичат от много различни правни редове. И това, според мен, води до много голямо разпокъсване в Европа. Доставчикът на услуги като адресат на заповедта за предоставяне на доказателства, след като получи заповедта, трябва да провери дали е на лице явно нарушение на хартата на основните права, дали е на лице злоупотреба. Той може да направи тази проверка, ако съдебната власт на издаващата държава членка е излязла с достатъчно основания. И няма да успее да го направи, ако няма основания в заповедта. Не знам дали юридическите отдели на доставчиците разполагат с необходимите ресурси за извършването на подобна проверка. Не знам дали доставчиците изобщо искат да я правят и искат да поемат отговорността за нея. Има проблем в случая с правата на обвиняемия. Те могат да бъдат поставени на карта. Има и още един проблем, който е повод за наистина сериозна критика. Поставени са на карта условията за прилагане на заповедта. Доставчикът може да каже на лице е злоупотреба. Имам опасения във връзка с защитата на основните права, поради което няма да изпълня заповедта. И в случая аз като прокурор съм силно против това да се въвежда правен инструмент, чието изпълнение не зависи от мен, а зависи от онзи, на когото всъщност изпълнението трябва да бъде наложено – не мога да обсъждам с доставчика въпроса за това дали той да изпълни заповедта или не. Той трябва да я изпълни. Ясно е, че има в случая технически ограничения но принципно става дума за съдебна заповед, която трябва да бъде изпълнена. Това не бива да бъде поставено под съмнение. Поради това, основният недостатък на целият този регламент е не само, че Доставчикът трябва да гарантира защитата на правата на обвиняемия. Основната слабост е, че той определя дали да бъде изпълнена заповедта или не. Тоест, изпълнението не е гарантирано. И това ми напомня и за съдебните поръчки и там предприемането на действия е на доброволен принцип. Случаят тук е същия. Доставчикът може да откаже изпълнението на заповедта с аргумента, че не е гарантирана защитата на основните права и че има злоупотреба. Заповедта може да бъде върната на изпълнителния орган. Изпълнителният орган пък няма да знае какво да провери на базата на кое законодателство кои права трябва да бъдат проверени. Тези на доставчика, на засегнатото лице. Нищо от това не е уредено в регламента. Трябва да обърнем внимание също така на това, че при подобен регламент трябва да има възможност за действия под прикритие. В момента, в който бъде уведомен на обвиняемият, то ще бъде поставено на карта разследването. Но тъй като засегнатото лице не е уведомено, трябва да бъдат гарантирани правата му. Тъй като то не е информирано, то не може и да се защити за това, когато се провеждат такива действия под прикритие. Германското законодателство, например, предвижда специални гаранции. Няма такива гаранции по регламента. Те са един вид скрити в член на 17, където са уредени средствата за правна защита за доставчика <clears throat> но дали те могат да се ползват изобщо с успех, защото след като се подадат данните, използват се за разследването и след това засегнатото лице установи, че данните му са били предоставени, то, той ще има, то ще има правни средства за защита. Как тогава ще върнем тези данни и ще ги заличим от преписката по разследването. И това не е уредено от регламента. Има слабости по член 15, отношения с трети страни. На съдебната власт се вменяват задължения, които тя не може да изпълни. На политическо ниво трябва да се сключат съответните рамкови споразумения. Ако това не е възможно, трябва да се използва класическата съдебна поръчка – Тоест, доставчикът следва да изпълни заповедта за предоставяне на законодателства. Не може едно обществено съдилище да установи дали отказът се основава на съображения, свързани с държавната сигурност в трета страна или на обстоятелства, които се използват само като претекст. Един съд не може да отговори на такъв въпрос. Прекалено се изисква от него в случая. Виждате, че има много въпросителни във връзка с този регламент. Много положителна оценка можем да дадем на задължението за доставчиците на услуги да предоставят данни, свързани с обвиняемия, независимо от това къде по света се намират тези данни. Абсолютно необходимо е това но въпросът е дали това не може да се гарантира в рамките на правен инструмент на ниво Европейска заповед за арест или в рамките на правен инструмент успореден на тази а, заповед за разследване, извинете. Не мисля, че трябва доставчикът на услуги да играе такава централна роля, така както е предвидено по този регламент. Благодаря на господин Шнайдер. Както всички може би се досещат, аз вече има много въпроси към първите двама изказали се. Ще се върнем на тях по-нататък. Виждам, че следващият ни гост вече доста се изнервя. Иска и той да му дадем възможност да се изкаже. Ще му я дадем сега. Това е Ян Керкхов, федерален магистрат към Белгийската федерална прокуратура, отдел за борба срещу тероризма. Имате думата за 10 минути. Благодаря. Има а, представяне има. Има представен от господин Керкхоп. Готово ли е? Благодаря. Благодаря. Е, както и както стана ясно, госпожо председател, с нетърпение очаквах да взема участие в е, този дебат, защото тази материя е, ми е, е много при сърце. Аз съм федерален магистрат в е, Федералната прокуратура в Белгия. Е, в ежедневието си работя е, по дела свързани с антитероризъм и с киберпрестъпност престъпност в доста широк мащаб. Следващия диапозитив. На 17 април 2018 година аз бях доволен, когато европейските инструменти беше предложен кутия с инструменти на европейско ниво, ако мога да се изразя така. Е, тогава у мен е, остана чувството да, можем да го направим. Е, време беше. Малка крачка за човека, но огромна крачка за човечеството. Не гледайте знамето но може би Европейския съюз може да бъде първи, който ще забие знаме в облака, а не на Луната. Като цяло, все пак ние бяхме доволни, защото това предложение отговаря на едно искане. Ние настояваме за специфични инструменти, за да можем да се справим по някакъв начин с тази летливост на електронните е, доказателства. Както казаха колегите, ние трябва да действаме бързо, за да съхраняваме доказателства. Освен това, подобно на всеки един присъстващ в тази зала, аз изпитвам много голямо безпокойство във връзка с гаранциите, с баланса между властите, правата на личен живот, защитата на този живот. Аз ежедневно работя именно по тази материя и лично аз понякога се изживявам като хирург. Аз трябва да лекувам, а не да режа. Но все пак ми позволете да, да си нося носи скалпела. Следващия диапозитив. Първо, бих искал да е, проверя как стоят нещата на практика. Понякога върху мен се оказва натиск. Е, атмосферата е такава, че хората реално се нуждаят от защита е, срещу хора като мен не знам дали е, трябва всички да се безпокоим именно от подобна хипотеза. В момента има много доставчици на услуги в интернет, е, които е, разполагат с толкова данни, че просто никога няма да ни стигне хартията да ги напишем на хората предоставят представят е, себе си на тези частни дружества. Ние трябва да знаем как е, да работим с това. А, е, примерно, а, когато а, правим разследване в нашето, нашите помещения, и, и едно от постиженията на предложението на масата е, че може би, може би, а, можем да подложим някои от тези играчи на пазара на европейски стандарти, съобразно европейската защита на данни, съобразно някои стандарти, е, които прилагаме в нашата съдебна практика. Следващ, следващ диапозитив. Е, трябва да знаем, че е, личният живот не винаги е безпокойство за всеки. Това е моя тревога, това е ваша тревога, но нека не забравяме, че личният живот е и продукт. Ако а, се радвате за това, че няма да плащате на Google, то е просто защото вие сте продукт и не бива да го забравяте. Но винаги трябва да има а, някакъв баланс на, на, на властите. А, имайте предвид, имайте предвид, имайте предвид, че това просто е сцена на извършване на престъпление. Това е местопрестъпление. Затова не ни отнемите средствата, за да преследваме хората, които вършат наистина много лоши неща в интернет. Така че е много важно да ни се предостави възможност да настояваме тези дружества да ни предоставят данни, защото това е местопрестъпление само по себе си, независимо от това дали ви харесва или не. Това е пресилена ситуация. Тук имаме господин електронно доказателство. Той флиртува с госпожа правоприлагане. Не искам да се почувствате обидени, но точно така, с това трябва да се справим. От една страна е, и е, на лице бързината на комуникациите в интернет, е, колко са летливи доказателствата върху тази комуникация и от друга страна невъзможността на правоприлагащите органи да получат данните, които са им необходими. Следващия диапозитив. Необходимостта от Европейска заповед за представяне на доказателства. Това е снимка от делата, от преписките в моя кабинет. Който иска да заповяда, да ми дойде на гости, да вземе една преписка и да се опита да открие преписка, в която не са ни необходими данни. И молбата за достъп до данните и то много бързо. Ето на този диапотив виждате за какво става въпрос по предложението бързо сътрудничество между правни служби и доставчици на услуги в интернет. Е, правен представител в Европейски съюз, е, съдалище на доставчик на услуги в рамките на Европейски съюз. Отговорът трябва да бъде предоставен в рамките на 10 дни или на 6 часа при спешна молба. Тук виждате как е, стоят нещата на практика, как просто работи системата и ние сме силно оптимистично настроени по е, възможността, която да ни се предостави, да се е, обърнем за предоставяне на данни е, пряко от доставчиците на услуги. Това е много важна специфика на този инструмент. Следващия диапозитив. А, е, има ли нова идея? В началото на заседанието се спомена, че идеята е съвсем нова. Всъщност тя не е чак толкова нова. Е, говорим за е, достъп за данни, за данни за е, дружества или за съдържание. Но нези, които са подписали услуга за предоставяне на данни по член 18 едно от конвенцията от Будапешта. Един и същи принцип се прилага към всички от 17 години и а, вече около 60 страни са ратифицирали тази а, е, конвенция от Будапешта. Всички европейски страни са я ратифицирали. Така че е, на настоящия етап по силата на конвенция има възможност е, да се е, получи информация пряко от доставчик на услуга в интернета, не от страна. Така че настоящото предложение просто отива по-далеч по принцип, който вече в някакъв смисъл се прилага от 17 години. Така че ние трябва да знаем, е, че ние по-скоро правим преценка е, по това какво да направим с принципа за пряк достъп е, до доставчик на услуга в интернет в друга страна. Този принцип вече е прият по силата на Будапешеската конвенция за киберпрестъпност, която сме ратифицирали. Сега, връзката между Европейския заповед за, Европейска заповед за разследване и Европейската заповед за представяне на доказателства ако е, оперирате око. Някой ще ви пита е, какво да използваме ножица, скалпел или лазер. Това е основният въпрос на масата. Може с ножица, обаче едва ли ще бъде най-полезното и най-уместното. Няма да бъде нито красиво, нито ефективно. Така че ние сме напълно съгласни с колегата е, Хартман който подчерта необходимостта от специфични инструменти. Аз е, ще говоря много и ясно, като се основа на съвсем е, кръсноречиви примери. Тук имаме определен е, прецедент, тук и имаме съдебно решение по дело за тероризъм, Опитахме се да предотвратим нападение на територията на Белгия. А, е, ние а, е, отправихме съдебна поръчка до Съединените Американски щати. По силата а, е, на тази съдебна поръчка а, между 5 и 7 октомври 2016 година трябваше САЩ да изпълнят а, тази съдебна поръчка. При нейното изпълнение установихме, че е един от най-високопоставените офицери в Ислямска държава използва е, адрес в Hotmail, за да е, разпространява заповеди. Това привлече вниманието ни. Какво направихме? Бързо замразихме тази сметка в интернет. Е, трябваше Microsoft да замрази всичко свързано с тази сметка в Hotmail. Мисля, че всички биха били съгласни с нас. Когато сме получили данните и съответно сме ги съхранили. Искането до Съединените щати беше отправено в края на октомври 2016 година. Е, чакахме е, ние го отправихме до е, Департамента за, справи, за, за, за правораздаване е, и не бива да забравяме, че този департамент на Съединените щати е много услъжлив, обаче е претрупан с молби за правна помощ защото доказателствата са много. Има световни играчи на тяхна територия. Освен това, има дела по заповеди в техните съдилища, има прения, има заповед на съдя в Съединените щати, по силата на което запазените данни могат да бъдат предоставени. И ние получихме резултатите на 7 ноември 2017 година, т.е. 12 месеца и 26 дена по-късно. И това да реч не е изключение. Това да реч не е изключение. Резултатът беше, че на 7 ноември 2017 година ни се каза, е, че сметката в Hotmail вече е заличена – е, въпросната сметка е заличена на 26 май 2016 година, т.е. преди замразяването й. Така че виждате, че при такъв начин на правно сътрудничество трябва да чакате много дълго за отговора и не знаете какви данни ще получите. Въпросът е как може да се разреши това чрез европейска заповед за разследване. При взаимното сътрудничество по правни въпроси това е невъзможно. Много ми хареса въпроса на госпожа Интвелт на, до професор Бузик. Въпросът ти беше за така наречения US Deal. Тоест, споразумението, което е подписано с Съединените щати и както посочи професор Бусек, аз не знам какво е решението. Не знам как да работим. да, има и забележка. Чухме забележката. а, онелей е на лице при наказателни дела. Има арестувани лица, които очакват резултати от е, съдебно разследване. Това е, е същинско съдебно производство. И е, виждате, 12 месеца, 26 дни. Това е приемливо, но всъщност не води до резултати. Има решение. Има решение. И решението ще проистече от е, дискусията около масата – предложението в формат Европейска заповед за представяне на доказателства. Може да ни помогне с съответните правни представители и така нататък. Не знам, може да тръгне в различни посоки. Приключвам детска порнография, молба за съхранение на доказателства от Испания до Белгия. От, говорим за срок от 9 месеца месеца заповед за разследване от март месец до белгийски съдя и след 9 месеца има резултати. Но след 9 месеца, заради ограничения за защита на данните, всъщност съдята може да се върне само 9 месеца назад в данните от тяхната защита. така че междувременно сметката може да бъде заличена и е, при Европейската заповед е, за изпълнение е, този период от февруари до май се загубва. Какво можете да правите обаче? Всеки ден да искате запазване на данните и тогава всеки ден ще бъдат запазвани данни до края. Е ли това решение? Едва ли това е същинско решение, но е допустимо в конкретния случай. И така, приключвам въпроса с нотификацията. Много хора са склонни да подкрепят подобна нотификация, но всъщност аз ще ви посоча съвсем конкретни примери за това какво ще стане. Натиснете копчето. Румъния. Румъния отправя заповед за представяне на доказателства до Microsoft със седалище в Брюксел – и е, Румъния казва, <clears throat> няма цел, няма заподозрени лица. Така че а, е, се отправя нотифициране до Белгия. А, е, какво става? В целия Европейски съюз има молба а, до Microsoft, която е отправена от Белгия. Ето тук е заподозряното лице, е, то се намира във Франция. Ето това става. Е, нотификации. Тези нотификации пристигат в Белгия и може да възникне въпроса какво да ги правим или какво следва да ги правим. Защото е, не знаем, изобщо няма никаква представа кое е лицето, няма никакви признаци, по които да се ориентираме. Колегите от Румъния отправят е, законосъобразна заповед, но ние все пак трябва да се уверим в това на въпросния етап. С други думи, 15 е, секунди е, повечето случаи просто са ни необходими данните, за да знаем кое е лицето, за да идентифицираме извършител. Така че, ако вие предвидите правила, е, и ние да се съобразяваме с тях е, съобразно лицето, но може да има много въпроси за това, кое е точно лицето. Така че въпросът ще бъде какво бихме могли да направим точно с, с, а, този куп, куп нотификации. Това е много работа, много работа, защото просто сме решили да не гласуваме доверие на колегите от Румъния. Това е въпроса. И така, последния ми диапозитив. Да, като че ли вече съм скапан. Председателката, извинете, може да се стори ужасно на някои хора в залата, но действително, действително закъсняваме. Благодаря на всички за презентациите. Много е, е интересна темата. В известна степен е, вашите презентации ми харесват, е, друг аспект не. Всеки си избира унази част, която му изнася. Знам, че някои колеги, както и аз, вече искат да участват в дискусията, но ви моля за разбиране. Още един колега трябва да вземе думата. Това е господин Джо, господин Иан Мичел, който е председател на работна група по киберсигурност в съвета на адвокатите в Европа. Благодаря. Госпожи и господа, изключителните времена изискват изключителни мерки. Подобни изявления са били използвани за решителни мерки. Римския сенат, например, в изключителни времена даде властта на един диктатор. Диктатора всъщност се превърна в нещо отрицателно. Понятието диктатор – в римски времена обаче диктатор е лице, на което си влагал, в което си влагал цялото доверие, за да изведе страната от тежки времена. Чухме от господин Керхов и от други колеги, че живеем в тежки, трудни времена, изключителни времена. Аз обаче не мисля, че целта оправдава средствата когато целта може да се изпълни чрез по-съразмерни и законни средства. Всъщност това е и в сърцевината на предложението на съвета на адвокатурите на ЕСА. Вероятно сте получили нашия документ. Той е изключително подробен, изключително добре обоснован председателката вероятно ще се зарадва, когато и кажа, че нямам намерение да го представям този документ подробно. Ще кажа какви са нашите основни затруднения по отношение на настоящото предложение. Искам да кажа защо нашата организация CCB смята, че това не е решението на проблема, който беше очертан. На първо място твърди се, че правното основание е член 82.1 от ДФЕС. Накратко, ние се поровихме за да разберем дали това е правното основание, което е правилно тъй като не става дума за конвенционално сътрудничество между правните системи. Има един фундаментален проблем с архитектурата на предложенията. За какво става дума? Сега ще ви представя и нашите критики. На практика има нещо по силата на което издаващата държава, нейните правосъдни органи, но може да говорим и за полицията, например, не за съдебен орган, та тази държава се обръща не към изпълняваща държава, а към един доставчик на услуги в една изпълняваща държава членка. Значи, става дума за презграничен ефект, е, което е нещо невиждано до сега. Чух, че се спомена Будапешката конвенция, но тук става дума за данни на е, потребители, на абонати. Не става дума за метаданни или за данни свързани с съдържанието. Тук говорим за нещо съвсем различно. Основният проблем с архитектурата, която ви представих е, че няма никакъв съдебен контрол в държавата по изпълнение. И в предложението въобще няма контрол, що се отнася до данните на абонатите, и данните за достъп. Не смятаме, например, че това отговаря на делата Телетво и Бенедикт срещу Словения. Има едно интересно сравнение, което може да се направи между предложението на комисията и председателството с неговото предложение за преразглеждане. Предложението на комисията е достатъчно лошо, само че онова, което предлага председателството е още по-лошо. Разгледахме идеята по силата на която доставчика на услуги, онзи към който се отправя искането, има право да възрази, но има проблем в тази връзка. И той се вижда от предпоследния екран на предишния оратор. Microsoft всъщност се справя много добре. По-малките доставчици са тези, които би трябвало да ни притесняват. Те, например, нямат никаква представа дали някаква конкретна информация, която се иска да предадат, не е свързана с нарушаването на основните права по член 8 или по член 6 от Европейската конвенция. Това е правото на справедлив съдебен процес. Това е една привилегия, в рамките на конкретни и спорни съдебни е, производства. Има абсолютна защита по силата на член 6 и тук няма никакви възможности за балансиране. Е, издаващата страна няма какво да каже по този въпрос. Същото въжи и за страната, от която се иска изпълнение. Съответно, не се знае дали материала притежава нарушаване на човешките права или е по някакъв начин обект на, на злоупотреби. Тук може да се намеси органа, който контролира данните. Има допълнителен проблем. Всъщност, първоначално това не беше проблем. Текста на комисията казва, че докладчика има право да каже на клиента, а, освен ако не му дадат инструкции да не го прави. Ако погледнете обаче текста на председателството, онази част, която дава възможност на доставчика на услуги да възрази, се премахва. Като обосновката е следната. След като се направи искането, то трябва да се изпълни и толкова. Точка няма никаква възможност за балансиране по отношение на основните права. И на следващо място, по подразбиране се казва, че те няма да казват, да дават информация. Ние предлагаме нещо по-различно, тъй като правното основание е малко съмнително. Ние смятаме, че би трябвало съответно да има изискване издаващата държава да оправдае в рамките на съдебното преразглеждане, което се полага на изпълняващата държава, защо част от информацията, например, трябва да остане тайна за целите на разследването. Нашия документ на съвета на адвокатурите на ЕС говори за условията, как трябва да се предоставя информацията, различни типове формати, машино четим и така нататък. Това не е чак толкова важно, макар че няма дори определение на доказателства, което да е удовлетворително. Има и различни инструменти. Мисля, че има несъразмерност. Една област в документа на председателството, която ни се нрави, е отношението спрямо съдържанието. И няма конкретно виждане за това какво представлява сериозно престъпление. Това добре, но това не означава, че се дава а, забрана за заповеди за, за представяне. Няма и изискване за двойната наказуемост. Тъй като времето ми напредва, искам да кажа няколко думи за това как може да се направи невъзможното, ако изобщо е възможно. Говори се за това дали трябва да има директива или регламент. Член 82, госпожо председател, не мисля, че е, трябва да има регламент. Член 82 може и да представлява правно основание, ние възразяваме, но ако тук за затрудненията се премахнат, ние да, смятаме, че доказателствата трябва да се съхраняват. Ако се намери добро правно основание, ние не възразяваме спрямо една заповед за съхранение в европейски план, макар че все още имаме притеснения, тях вече ги очертах. Всъщност следващия етап е проблемния. Изглежда, че няма начин заповедта за представяне да се превърне в нещо съразмерно и да отчита принципа на субсидиарност, както и да зачита националните правни системи. Струваме се, че е, т.е. ние в съвета на адвокатурите на ЕС смятаме, че трябва да вървим по пътя на споразумението за взаимна правна помощ. Само, че тук говорим е, за Европа, не говорим за взаимоотношенията между ЕС и САЩ. Така наречената EMLAT може да бъде подобрена чрез използването на електроника, чрез по-бързи процедури. Може да се използва Европейската заповед за разследване. Това е възможно, особено като погледнем тази заповед. Процедурите по тази разпоредба могат да се използват като модел за онова, което искаме да постигнем чрез предоставянето на електронни доказателства. Естествено, Европейската заповед за разследване не би трябвало да се отклонява от механизмите за контрол, които са и присъщи и които тук не присъстват. Значи, започнах с това, че в изключителни времена има нужда от изключителни решения. Тук ние не искаме изключителни решения. Изключителните времена изискват съразмерни решения, които зачитат основните човешки права, върховенството на закона и европейския правен ред. Съвета на адвокатурите на ЕС смята, че всички тези цели могат да бъдат изпълнени без да се използва този конкретен инструмент. Благодаря. Благодаря. Вече ви казах, че аз имам много въпроси. Обикновено председателя дава думата на докладчика и тъй като вашия докладчик в момента е и ваш председател, аз ще дам думата първо на някои други колеги. Госпожа Индвелт. Благодаря, госпожо председател. Преди въпроса, първо искам да реагирам на презентацията на господин Керховс. Господин Керховс, мисля, че вие ни представихте всички аргументи, защо трябва да гласуваме против. Нали знаете филмите за мръсния Хари? Вие сте малко като мръсния Хари. Електронните доказателства във вашите ръце, това би било нещо като Magnum 44 калибър в ръцете на мръсния Хари. Е, нещо подобно би представлявало заплаха за върховенството на закона. Вие звучите като кълбой. Трябва да си го каже. Наистина се шокирах. Малко по-малко се шокирах, но все пак се шокирах от изявленията на господин Хартман. Не, първо ще се върна на това, което вие казахте. Вие казахте, че хората няма нужда да бъдат защитени от лица като мен. Очевидно имат нужда. Защото не мисля, че решението на проблемите които справо очертаваме, е да се продават е, правата на гражданите. Говорим за гражданите, които са придобити от европейските граждани, от които вие очевидно не се вълнувате, не се впечатлявате. Както господин Мичел правилно каза, е, споразумението за взаимна правна помощ е, действа бавно и трябва да чакаме средно 12 месеца. Може и да е така, не знам. Не смятате ли, че две добре развити, богати демокрации в света е, би трябвало да могат да е, скъсят бюрократичните процедури по време? На второ място, така ли трябва да действат нещата в Европейския съюз? Вече казах, че не съм категорично против принципа за получаване на директен достъп в Европейския съюз. Виждам, че сте изключително удовлетворен от това, което казвам. Та дори и това да е така, трябва да има достатъчно добра правна защита за европейските граждани. И това обаче не е така. И както се случва обичайно. Комисията първо предлага създаването на допълнителни правомощия за хора като вас и едва след това говорим за правната защита за гражданите, която така и не се прилага на практика. Затова първо трябва да видим как можем да подобрим съществуващите инструменти и след това, ако ще създаваме нов, то той би трябвало да предвиди и разпоредби за правна защита на гражданите. Защото ако кажете, че се действа твърде бавно и трябва да разгледаме киберпрестъпността. Господин Хартман говори основно за киберпрестъпността, но предложението не засяга само киберпрестъпността. То засяга всички типове престъпления. Така че аргументите, които вие изтъквате, са неоснователни. Да, има в някои случаи необходимост да се намери решение, но не във всички случаи защото много често има правителства в държави членки, които преследват НПО, които критикуват правителството. Или държави членки, в които аборта, да речем, е престъпление. Те могат да използват този инструмент и да започнат да сири разчистват сметките с жени или с други лица, които не им се наряват. Господин Керхов, вие казвате, цитирам, интернет е, е едно голямо место престъпление. Ами всъщност целият свят може да бъде определен като место престъпление, вярвате или не. Всъщност е, презентацията на господин Шнайдерхан ме удовлетвори много повече. Тя беше много по-нюансирана и аз мисля, че Германската асоциация е, на съдиите, тъй като е критично настроена, би трябвало опозицията да се вземе предвид и комисията да започне да слуша. А, тук искам да кажа, че и приветствам думите на господин Мичел. Вие не сте създали предложението, но хора като вас ще го използват. И докато аз не се уверя, че предложението няма да стане обект на злоупотреби, аз никога няма да го подкрепя. Благодаря, Софи. Днес имаме изключително разпалени оратори, които имат различни позиции. Нека да не забравяме, че става дума за изслушване и сме поканили хора от различни места, които имат различни виждания. Да се надяваме, че ще чуем и конкретни въпроси. Времето ни напредна доста. Имаме поне още трима гости. Госпожа Ернст, господин Мел и докладчика. Корнелия Ернст, имате думата. Sorry, ich bin schon ganz durcheinander. Ja, aber es kann einen durcheinander bringen, wenn man den heutigen Tag insgesamt betrachtet. Okay, wir haben viele schöne Bildchen gesehen. Много хубави картинки видяхме. Никога не е лошо. Това не е особено голяма ползата от него. Първо, господин Шнайдер. Господин Шнайдер Хан ясно заяви, че има различни правни системи. Типичен бе случаят с господин Почтемон. Австрийците тогава казаха, че не искат да предоставят никакви данни, защото по тяхното законодателство деянието не е състав на престъпление. В други държави положението е по-различно. Когато са толкова различни възприятията за правото, как може да сработи цялата тази система на презгранични разследвания? Колегите Керкхофс и Хартман – Случаите, които цитирахте, единствените ли са? С колко такива случая сте се сблъсквали? Представителни ли са случаите, които цитирахте? Онова, което каза господин Шнайдерхан за принципа на доброволност. Попитахте какво ще се случи, ако един доставчик на услуги след проверка от страна на правната си служба заяви, че не е възможно да изпълни заповедта. До какво би се стигнало в такъв случай? Ще функционира ли цялата процедура или не? Въпрос към господата Шнайдерхан и Мичел. На няколко пъти споменахте Европейската заповед за разследване. Какво бихте променили? Къде трябва да се промени според вас Европейската заповед за разследване? или изобщо къде трябва да има промени, за да се ускори темпото. Благодаря на Корнелия Енст, господин Мел. Благодаря, ще говоря португалски, ако не възразявате. Aqui. Bom, eu queria dizer que, a começar, ouvindo as intervenções que me precederam. Благодаря. Изслушах вашите изказвания. Мисля, че най-важното е да може да се живее в сигурност. Много са важни правата на гражданите. Много е важно, освен това, престъпниците да бъдат изправени пред съда и да бъдат наказани. Това е трето право. Необходимо е, освен това, да гарантираме, че политиците, депутатите няма да поставят прът в колелото на тези, които разследват престъпленията. Съответно, жертвите на престъпления трябва да получат обещетение за престъпленията, на които са били изложени. Политиците трябва да са първите, които ще гарантират, че правата на гражданите са защитени и се спазват. Много е важно разследващите да направят така, че виновните да бъдат изправени пред закона с цялата му строгост и да се гарантира, че няма да извършат последващото престъпление. Мога да спомена предложението за регистъра на пътниците, ПНР. В Европейския парламент, когато се заехме с това досие, като че ли не работихме достатъчно бързо и Франсуа Оланд – не успя да приеме това предложение, защото каза, че той няма да гарантира, то няма да гарантира правата на гражданите и знаете докъде се стигна в крайна сметка. Какво можем да направим, за да има по-ефективно разследване? Аз бях за ПНР, Активно работех по това законодателство за регистрационните данни на пътниците. Не стигнахме далеч. Много говорим за електронни доказателства ли говорите? Е, господин Мело продължава. Аз говоря за електронните доказателства от моята гледна точка. Мисля, че ПНР, регистрационните данни на пътниците са тясно свързани с въпроса, който обсъждаме. Нали, това е общото между двете, да станем по-ефективни, що се отнася до разследването на престъпления. Или бъркам? Това е един въпрос. Вместо да говорим за нов инструмент, не би ли трябвало да приспособим Европейската заповед за разследване и не би ли трябвало да се вземат предвид специфичните черти на електронните доказателства и на извличането им от интернет. Европейската заповед за разследване, повтарям, не може ли да се приспособи, за да се отчитат специфичните черти на електронните доказателства? Това е въпроса ми. Благодаря, госпожо председател. Повдигам този въпрос, защото мисля, че той е адекватен. Би било интересно да се направи едно такова сравнение. Благодаря. Thank you very much, Mr. Miller. Благодаря ви, господин Мело. Много добре помня Европейската директива за резервационните данни на пътниците. Аз гласувах против и продължавам да подкрепям това решение. Но разбира се, винаги трябва да се запитаме дали са необходими нови инструменти или пък по-скоро трябва да подсилим вече действащите такива. Не е трудно, а не е лесно човек да си отговори на този въпрос. Господин Франц, благодаря. Въпрос към господин Хартман. Говорихте за това, че сте в готовност по 24 часа в денонощието 7 дни в седмицата да отговорите на искания за правна помощ на други органи. Как точно се осъществява това ваше сътрудничество? Благодаря. И сега и докладчицата би искала да зададе два-три въпроса. Първо, много благодаря на господин Керкхофс за това, че каза, че според нас услугите при Фейсбук са безплатни. Ако се бяхме направили нещо друго в миналото, сега може би Фейсбук нямаше да ни навлиза в личното пространство и да ни продава. Щеше да е платен. Въпрос към господин Хартман. Говорихте за това, че принципът на доброволност вреди тъй като доброволните действия от страна на доставчиците може би не водят и до назначаването на необходимия персонал, за да се отговаря бързо на исканията. Тоест, ако искаме тази заповед да се изпълнява, ще трябва ли доставчиците да имат повече персонал и кой следва да поеме разходите за това? Доставчиците ли чрез клиентите си или пък държавата? Въпроси към господин Шнайдерхан говорихте за подобряването на електронните доказателства като мярка. Във връзка с това казахте, че може да има постоянно дежурство и за съдиите, за да няма необходимост от уведомление. Нещо подобно на това, което се прилага и в службата на господин Хартман. И последният изказал се господин Мичел. би могъл да се изкаже малко по-подробно по въпроса за това дали действително не е възможно да се възползваме в по-голяма степен от Европейската заповед за разследване. Не би ли трябвало за киберпрестъпността да се създадат по-различни инструменти, вместо да се използват инструментите по електронните доказателства. И сега ще ви дам думата в обратната последователност, на последователността, в която се изказахте в началото. Господин Мичел. Защо упоменах Европейската заповед за разследване? Има отговор на този въпрос и в нашето проучване. Европейската заповед за разследване съществува, тя е проверена. При нея не се натъкваме на някои от структурните пречки, които съществуват по новото предложение. Европейската заповед за разследване е добра отправна база. Не мога да кажа какво конкретно трябва да се промени по нея тъй като използваме думи като електронни доказателства, без всъщност да разбираме какво означава това. Участвах в една публикация по въпроса, която е много обстойна. Мисля, че трябва по-сериозно да обмислим различните състави на престъпления, които разследваме. Не всички състави на престъпления са киберпрестъпления. Председателството е изготвило списък, който приветствам. Той включва много престъпления, които не всичките са киберпрестъпления, но почти всички са тежки престъпления. Трябва да се преразгледа начина по който действа Европейската заповед за разследване. Трябва да разгледаме също така и престъпленията, които разследваме, по които биха били относими електронните доказателства. Това ще са вероятно почти всички престъпления. И след това трябва да се запитаме дали Европейската заповед за разследване в настоящия си вариант е достатъчна. И ако отговорът е да, то явно това ново предложение е решение, което търси проблема си. Може би то не е необходимо, може би би било достатъчно само да се усъвремени и преразгледа Европейската заповед за разследване. Но не аз ще дам отговор на този въпрос. И накрая Мисля, че в едно общество, основаващо се на върховенството на закона, винаги трябва да се стремим към съразмерни минимални интервенции и към използването на вече съществуващи системи. Според нашата организация може да има необходимост от европейска заповед за съхраняване на електронните доказателства, тъй като наистина има опасност тези доказателства да изчезнат преди да можем да проведем ускорена процедура по проследяването им. Затова никому няма да навреди запазването на този материал. След това може да се направи подходяща проверка. Било то по линията на някаква нова заповед или по линията на Европейската заповед за разследване. Може да има такава възможност за запазване, но при всички положения трябва да се разгледа още веднъж Европейската заповед за разследване. Трябва да видим дали тя не е средство за постигане на целта. Председателката, съжалявам, но изоставаме с 30 минути от графика си, затова моля останалите да отговорят само на въпросите, които пряко бяха отправени към тях. Господин Керкховс, благодаря. Бе зададен въпрос дали примерите, които цитирахме, са представителни за случващото се. Мога само отново да ви приканя да ни посетите и да се запознаете с положението. Честно и открито ви представих реалната ситуация. Ако трябва да направя резюме на взаимната правна помощ, на системата за правна взаимопомощ с САЩ, то в случая Става дума не за такава система, а само за правен представител. който да получи данни от компании от отвъд океана. Но всички тежки престъпления, не само киберпрестъпленията, са трудни за разследване, когато се правят разследвания в интернет. Трудно е това разследване. Унази част от интернет, която е отворена за всички, е само малка част от мрежата. Съществува и тъй наречения Darknet. Някои от вас, бих, вас биха казали, че преувеличавам, но отново мога само да ви приканя да ни посетите и да се запознаете с положението. Не бива да си затваряме очите пред реалното положение. Ако го направим, то няма да знаем за какво говорим. Елате, да ни посетите и ще ви покажа преписки, по които има нужда от специфични мерки. Госпожа Ван Интфелд, току-що мисля, че казахте, че не знаем за какво говорим. Председателката, мисля, че всички ние тук в залата знаем за какво говорим, но всеки от нас поставя различен акцент. И трябва да направим всичко възможно, за да сме сигурни, че разглеждаме целия контекст, а не само някои елементи от него. И това е основната задача на парламентаристите. Парламентаристите трябва да се запознаят с всички гледни точки и след това да решат коя от тях е практически приложима и вярна от политическа гледна точка. Всички ние се стремим към цялостната картина. От време на време може и да пропускаме по някой друг елемент. Господин Шнайдерхан. Ще отговоря накратко на немски. Става дума за възможностите за използването на Европейската заповед за разследване – какви са възможностите за ускоряване. Дежурствата на съдиите, например, това е нещо, което вече е възможно. Става дума за специализирани съди, които са в състояние бързо да вземат решение. Сега със сигурност от дома ще ми се ядосат, ако кажа, че германската съдебна власт или съдебните власти в Европа трябва да установят подобна система – но би могло да се направи нещо такова. Има нещо, което трябва да бъде уредено отделно. Става дума за задължението за доставчици от трети страни, които предоставят услугите си на пазара тук, да се установят тук. Така те ще могат да предоставят данни освен това ще трябва да се предоставят данни независимо от това къде по света се съхраняват. Тези два елемента трябва да бъдат уредени в акт отделен от този за Европейската заповед за разследване. Може да има ускорена Европейска заповед за разследване, за да може данните бързо да бъдат предоставени. Няколко думи за отказа за предоставяне на доказателства член 9, параграф 5 от предложението на комисията предвижда в случай, че доставчикът смята, че е на лице злоупотреба, той да има право да не предостави данните на разследващия орган. В такъв случай няма да има, поне на първоначален етап, такова предоставяне. И почти последният оратор за сега, господин Хартман. Благодаря, госпожо председател. Съжалявам, че поставих акцент в изказването си върху киберпрестъпността. Поканихте ме в качеството ми на експерта. Аз съм експерт в тази област работя в нея вече от почти 12 години. Гледам на себе си като на експерт по киберпрестъпността. Не съм специалист по други видове престъпления практиката ни показва, че трябва да сме на разположение по 7, часа, 7 дни в денонощието и по 24 часа на ден. Тази наша готовност се използва и от колеги, и от други органи, които не работят непременно в областта на киберпрестъпността. Използва се е, за електронни доказателства. Така че мога да кажа, че електронните доказателства играят важна роля междувременно не само при киберпрестъпността, но и при други видове престъпления. В много области е необходимо високо ниво на специализация, както от страна на полицията, така и от страна на магистратите. Трябва в рамките на кратък срок да се вземе решение за много сложни действия по разследване. И в такъв случай трябва да има равновесие между отделните интереси. Какво означава това на практика? Методите за разследване на полицията трябва да бъдат приведени в съответствие с действащото законодателство. Това е възможно само ако човек е запознат с техническата страна Възможно е да има такова равновесие само когато сме на разположение по 24 часа в денонощието, по 7 дни в седмицата. Трябва да са на разположение специализирани магистрати. Освен това, опитът ни показва, че тази специализация продължава на ниво съдебна власт и от нея проистичат положителни ефекти. В районния съд в Кьолн има, например, специална колегия, която се занимава с киберпрестъпността. Там членуват специализирани съди, които в случай на нужда могат бързо и ефикасно да вземат решения. Зададохте въпрос за тъй наречената огледална процедура. Тя е инструмент, който изпълнява две функции. От една страна установяване на връзка. Киберпрестъпността не се ограничава в рамките на една държава. Ако получа от една държава информация за започнали разследвания, то за мен това е повод да направя проверка дали няма увредени лица и в Германия. Трябва да направя връзка с Германия. И това ми дава възможност бързо да се свържа с колегите си в Германия, вече да започнем разследвания. това, тази огледална процедура е важен инструмент за разследванията. Освен това, ни дава възможност и да установим дали има германски компетентни органи. Можем да предприемем действия вътре в страната, без да има нужда от съдебна поръчка. По въпроса за естеството на процедурите за разследване. Попитахте дали цитираните примери от белгийския колега и от мен са представителни. Примерите са представителни за областта, в която аз работя. Случаите на киберпрестъпност с висока обществена значимост. Защо? Защото става дума за много специфични технически познания намесват се и други фактори. Поради това и примерите са представителни а, когато става дума за магистрати, които не работят по дела, свързани с киберпрестъпност, то мога да кажа, че получаването на данни в европейски и международен контекст заема все по-централно място при производствата. Така че да, отговорът е, примерите са представителни. И накрая няколко думи за принципа на доброволност – Разбира се, дружествата преследват економически интереси. Не съм запознат подробно с процедурите в такива дружества, но когато те бъдат сезирани с такава заповед, за тях това е предимно източник на разходи. В миналото в Германия имаше един закон за правоохранителната дейност по отношение на интернет. Това бе закон за заличаване на коментар, използващи езика на омразата в интернет. По този закон трябваше да се инвестират повече средства за съответните мерки. А не знам как се осъществява рефинансирането на тези разходи, тъй като не съм специалист. Председателката, благодаря ви. Много съжалявам. Знам, че Господин Мичел иска да ни даде допълнителна информация за това с какви материали можем да се запознаем. Освен това, узнахме по време на тази сесия, че може да има и допълнителни възможности за подсилване на вече съществуващи модели, като Европейската заповед за разследване. Едновременно с това можем да променим приложното поле на текста за електронните доказателства, за да се концентрираме върху някои елементи. Съжалявам, няма да дам отново думата на никого от гостите ни, тъй като изоставаме с 45 минути. Ще преминем към следващата сесия. Благодаря на всички вас за участието ви. Благодаря, че споделихте гледните си точки. И ако в Германия господин Шнайдерхан изискате повече съди, то мисля, че и в други европейски държави бихме инвестирали повече средства. Поне аз бих ви подкрепила. Благодаря на всички участници тук на трибуната. Благодаря ви. Съжалявам, че не мога да ви кажа довиждане. Преминаваме направо към следващия кръг от разисквания. електронните доказателства спрямо настоящите инструменти. Тук ще поставим акцент върху основните права, и въпроси свързани с необходимостта и пропорционалността, както и с защитата на данните. Ще помоля гостите ни да дойдат тук на трибуната. Сред нас са професор Марко Бошняк, член на Европейския съд по правата на човека. Той ще се изкаже пред нас по видеовръзка. Съжалявам, че толкова много закъсняваме и както обикновенно всички наши гости на теория имат по 10 минути. Бих ви помолила да се опитате да съкратите по възможност това време. Високо бихме го оценили. Без повече да се бавим, тъй като и нашият гост много дълго ни чака в тази не много уютна зала в Страсбург. Ще дам думата на професор Бошняк, от Европейския съд по правата на човека, за да ни представи своята гледна точка за електронните доказателства. Надявам се, че може да следи дебатите ни и че ни слуша. Имате думата, господин Бошняк. You, Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Надявам се, че ме чувате в Брюксел. Ако е така, то в такъв случай пристъпвам към моето изказване. Помолихте ми да направя общ преглед на съдебната практика на Европейския съд по правата на човека и въпросите свързани с предложените европейски заповед за представяне на доказателства и е, заповед за съхранение на доказателства. Аз съм съдя в Европейския съд за правата на човека. Тук ще говоря само в лично качество. От друга страна, е- евентуалните съдебни решения, които ще представя, отразяват, както казах, съдебната практика на посочения съд. Ако погледнем Европейската конвенция за правата на човека, ще видим, че има различни разпоредби, които са явно приложими към предложения инструмент, към предложения регламент по член 8, 13 и по член 6. В е, е, своето изказване аз ще се спра на разпоредбите по член 8 на конвенцията, където се защитават четири конкретни права е, личен живот, семейен живот, дом и е, кореспонденция. Това са четири интереса. Аз мятам, че това са интереси. Говорим е, и за цели. Цели за личен живот, и в край на краищата е, и инфективност на тези инструменти. Всяка намеса в е, правата по конвенцията не означава непременно нарушаване на тези права. Е, по член 8 намесата продължава да бъде съвместима с конвенцията, стига да е съобразена с закона. На второ място, ако се преследва легитимна цел. И трето, ако е необходимо в демократично общество. Няма да се спирам подробно и да губя време по втория критерий, а именно легитимната цел – Ясно е, и това е и моята позиция, че този е, че е, е, предложения инструмент отговаря на този критерий. Говорим за изчерпателен списък на такива цели, говорим предотвратяване на престъпление, национална сигурност и свобода и сигурност. Третия критерий изглежда по-спорен в светлината на предложените мерки. Първо ще говоря с изискването за законосъобразност. За да може да се спази това условие, въпросния закон трябва да бъде лесно допустим, предвидим и трябва да не допуска произволна намеса в контекста на предвидните мерки, е, е, относимата разпоредба трябва да включва е, ясен обхват на и, и срок на приложимите мерки, основания за да бъдат разпоредени те, кои органи са компетентни за да приложат е, мярката, за да я издадат и за да наблюдават нейното изпълнение е, и е, накрая какви гаранции се предоставят по силата на национален закон. Когато говорим за изискване за законосъобразност, естествено възниква въпроса по силата на който за кой закон точно говорим. Е, в момента говорим за предложен регламент, който се разполага на ниво европейско право. Възниква обаче дали е, законът на издаващата страна и съответно закона на изпълняващата страна трябва да бъде взета предвид, когато се преценява законосъобразността. Когато говорим за закона на издаващата страна, по въпросния акт нещата са ясни. Е, е, там е, той се посочва на няколко места. Примерно, някои въпроси не се регулират в предложения акт, т.е. предполага се, че издаващия орган прилага разпоредби от неговото национално право. Но тук има проблеми, е, свързани с достъпността и предвидимостта спрямо закона на издаващата страна може да се очаква, че за много цели е, тази заповед ще бъде е, на чужд език, е, ще се отнася за чужден прав, правен ред. Във връзка с, с достъпа и предвидимостта, проблемът се задълбочава, защото не се предвижда изискване за избягване на двойната наказуемост. Освен това няма списък и на закононарушенията, поне по предложението. Това създава голяма разлика спрямо други европейски инструменти, като например Европейската заповед за арест. Освен това, е, няма никакви е, условия във връзка с наличието на е, еднакви мерки в системата за в изпълняващата държава. С други думи, може да се разпореди мярка, която сама по себе си не съществува в правния ред на изпълняващата държава. Естествено, че се очаква, че всеки е запознат с вътрешното право в дадена страна, но всички са запознати с европейското право, но не и с националното право на всяка държава членка. Колкото до правото на изпълняващата страна, тъй като че ли не е относимо по съответното предложение. Във връзка с Конвенцията на правата на човека могат също да възникнат проблеми, защото имаме страни по тази конвенция. Първо, 28-те държави членки на Европейския съюз. Те отговарят за спазването на човешките права на тяхната територия и на тяхната подсъдност. Те трябва да предвидят правна рамка и правна защита, ако не и съдебна защита в конкретни случаи нашия съд се е занимавал с ситуации, когато няма признаване съобразно европейското право признава се изключението за равна защита. Ако обаче е, правата не са достатъчно защитени по силата на конвенцията и това не може да бъде е, заменено с европейското право, е, то тогава трябва да се прецени иска като се приложи просто европейското право. Това е пределото Аботиршам от Латвия и в последствие е, решението е, е потвърдено на различни инстанции. Предложението, което отправям към вас, е, мисля, че по-скоро вашето предложение създава специфична ситуация от гледна точка на практиката на нашия съд. Например, по член 8 няма е, никакво участие на е, органите на изпълняващата държава. Не знам дали това е в духа на Европейската конвенция за човешките права. Може да има законно основание е, закона на изпълняващата държава да се прилага във всяка конкретна ситуация. Е, говорим за вътрешните правни последици при изпълнение на решение. Ако се спрем на предложения регламент и ако се опитаме да го преценим от гледна точка на изискването за законосъобразност като такова и да преценим е, доколко е, неговите разпоредби предоставят адекватна и ефективна защита срещу злоупотреба, съобразно съдебната практика на нашия съд, можем да наблюдаваме различни неща. Първия въпрос, който възниква е доколко съдържанието на предвидените мерки са достатъчно добре разписани – Лично аз не съм специалист в областта на някои технологии, но понякога трудно може да се прецени доколко конкретна мярка или конкретна стъпка във връзка с допускане на достъп до данни за абонат или за неговите сделки Примерно в делото Бенедикт е, срещу Словения имам предвид един от преждеговорившите. Да, е, там въпросът не е ясен. Нещо повече в предложението не се посочва е, срок, когато траят мерките. Въпроса с валидирането не са описани ясно, няма яснота по разрешаването, т.е. допускането на мерките и тяхното изпълнение и има твърде ограничени разпоредби относно гаранциите. Тъй като времето ми е ограничено, Накратко ще се спра а, на критерия необходимост в демократично общество. А, спрямо този критерий трябва да има мерки, които предвиждат по-малка намеса, принципа за съразмерност, който също се отнася към конкретния критерий. Е, наблюдавайки конкретното предложение, трябва да се спра и на въпроса за е, сериозността на извършеното престъпление. Европейската заповед за представяне на доказателства трябва да се отнася за всички законорушения, които предвиждат наказание максимум от 3 години и едно е, при много много законорушения ще попаднат в този обхват, докато Европейската заповед за съхранение трябва да се отнася за всички закононарушения, независимо от е, стандарта на доказателствата и независимо от е, продължителността е, на мерките, които се предвиждат след като бъдат получени тези данни. Мисля, че предложението трябва да се домисли и е, за мен ще бъде удоволствие да отговоря на всички въпроси, които може да възникнат. Председателката, благодаря професор Бошняк. Сега незабавно давам думата на следния изказващ, следващи изказващ се, а именно господин Албен Диеринг, е, който се занимава с е, научни е, проучвания в наказателното право и наказателното правораздаване в нашата агенция. Аз няма да повтарям много неща, отказаното вече. Искам само да напомня на всички участници, че в началото господин Бъзе ясно заяви, в залата има два основни въпроса. Първия – суверенитета и второто – защитата на личните данни. Това става все по-ясно. Суверенитет означава, че всяка страна, подписала Конвенцията за правата на човека, поема отговорността да гарантира, че на територията на въпросната държава членка са защитени човешките права. И възниква въпроса дали изпълняващата държава може да осъществява достатъчен надзор. Втория въпрос беше свързан с е, е, е, съдебния преглед, т.е. говорихме за делото Лакуна, но господин Пъзе, господин Мичел казаха неща, с които аз мога напълно да се съглася в е, подобна ситуация има опасност да бъдат пренебрегнати някои проблеми. Ще се спра на някои второстепенни въпроси, които така или иначе опират до основните права. Член 2, номер 15, определя спешните случаи. Е, въпросът е дали ограничаването на определенето е заплаха за живота или цялост на тялото е наистина подходящо. Или психологически натиск, унизително отношение, без да се заплашва живота или физическата цялост. Са ли това спешни ситуации? Или ако е, двама човека искат да отвлекат лице, за да го изнудват за пари, това не е пряка заплаха за живота или физическата цялост на лице. Лиц... Дете, което да бъде защитено срещу блудства при чашка при детска е, порнография. Това не е явна заплаха за живота или физическата цялост на детето. Така че, е, определение на понятието спешност по въпросния член. Твърде тясна ситуация. Трябва да има, освен това, е, пряко посегателство върху човешкото достоинство, съобразно хартата, поне е, нейните членове от, два, от втори до седми. Е, кратка бележка по член 5. Е, говорим кои закононарушения оправдават е, заповед за представяне на доказателства. Е, а, говорим какви данни да се съобщят при особено тежки престъпления, за да има съразмерност на заповедта. Им, имаме максимален арест. Според нас трябва да има доста тежко нарушение, защото говорим за арест максимум или поне 3 години. Сега искам да посоча и друг пример. 25 държави членки са длъжни да криминализират експлоатация на граждани на трети страни, които пребивават незаконно в държава членка. Тук се предвижда максимално наказание 5 години лишаване от свобода. В Испания наказанията от 2 до 5 години. В Люксембург също нарушение се наказва с 8 дена до 1 година, а в Чешката република максимум 6 месеца. Така че за тежко закононарушение в повечето държави членки всъщност нарушението е почти пренебрежимо малко. Така че е, някои мерки могат да се прилагат по-ефективно при залавяне на тежки закононарушители. Въпросът е, е какво е тежко престъпление, член 3 и там има дълъг списък плюс приложение. По член 5, е, 4 б говорим за нарушение по вторичното право те тези нарушения са свързани с информационни системи, плащане онлайн, данъчна информация, детска порнография. Но трябва да се включи и престъпление на омразата онлайн. Да, им, да се предвиди расизъм, ксенофобия, трябва да се включи и омраза към определена група от хора или според техния происход или вероисповедания. Държавите членки трябва да вземат необходимите мерки, за да са сигурни, че правораздаването им е, се отнася и за използване на информационни системи. Сега, е, когато трябва властите да бъдат оборудвани, за да бъдат защитени лицата срещу расизма и ксенофобията, това не трябва да остава на второ място. И сега е, спирам се на член 14. Първо, няколко общи забележки. В предложението се говори за основни права, но, е, но не е ясно за това дали наказателното преследване е преследване, което държавата води срещу конкретно лице. Та, е, според нас, тук трябва да има право на защита, права на лицето, е, съобразно конкретни мерки. В е, е модела обаче отсъства потерпевшия. При е, наказателни дела имаше е, обжалване очерта се нова парадигма. И смята, смята ли се за тежко престъпление нарушаването на човешки права на дадено лице или на потерпевшия? И е, тук е, държавата също може да бъде страна, така че е, при тежки нарушения на човешки права, наказателното преследване е единственото средство, с което разполагаме, защото е, трябва да се има предвид, че е, злодеянието се изразява в нарушение на индивидуални човешки права. Това предполага разследване и наказателно преследване, което да доведе до идентифициране на лицето, за да си поемете отговорността. Е, цитира се решение на Европейския съд за правата на човека е, срещу Финландия. Трябва властите да бъдат е, оборудвани с е, съответните с, с, с, с оборудване, за да се намерят извършителите. Трябва да има изискване за практическа ефективност, която проистича от основните права на потерпевши тежки престъпления. И тук стигаме до член 14. Изпълняващите органи първо трябва да признаят заповедта, но тук е, предложението отправя смесени послания. От една страна, член 14 параграф 2 предвижда, че изпълняващия орган признава заповедта без допълнителни формалности. От друга страна, изпълняващия орган трябва да вземе решение за признаване на заповедта незабавно, не повече от 5 работни дни след получаването на заповедта. Възниква въпроса, кой е получателя на, реше... на изпълнителния орган да признае тази заповед? Единственият възможен отговор е това решение да се отнася за доставчика на услуги. Така че по 14.2 има съвпадение и по член 14, параграф 3. Там има формално изискване към получателя и съответни задължения към него. Имаме двуетапна процедура по признаването на заповедта. Нейният получател трябва да се е, съобрази с предвидените по регламента за него е, задължения е, неговото решение е задължително по член 16 от хартата, но по член 47 от хартата трябва да има правни възможности е, за оспорване на такова решение. Ако получателя успори тази заповед, то изпълняващия орган е, трябва да се занимае с възраженията от страна на доставчика на услуга. Тоест, правни възможности по член 47 от хартата. Прилагайки регламента, органите в държавата членка ще действат в рамките на европейското право, т.е. на хартата за основните права, Тоест, е, не трябва да се намесват в личната свобода на лице да извършва стопанска дейност. Е, трябва да има освен това е, независим съд, справедлив процес и достъпност на правния акт. Тоест, по предложението има дуализъм и паралелизъм между заповеди, които се издават, решения на изпълнителните органи, е, по силата на които тези заповед да се признае. Е, и искам е, съвсем накратко, да, съвсем накратко да засегна факта, че признаването на заповедта от изпълнителния орган трябва да отчете всички основания по членовете 4-5. Тоест, дали заповедта е законосъобразно издадена и заверена или за закононарушение, предвидено по член 5. Ако изпълнителният орган на, трябва да прецени дали да признае тази заповед, какво става с принципа за взаимно доверие и взаимно признаване? Тоест, това опира до ефективността на разследването при презгранични ситуации. Тук се говори за много, голям, много голямо ускоряване и много по-голяма ефективност. Но остава дилема, е, е, остава дилема. Колкото повече изпълняващите органи трябва да решават сами, толкова повече се стеснява правното основание и е, съответно не се знае печели ли се време или се губи. Председателката, благодаря. И сега незабавно давам думата на следващия третия е, гост, господин Джо Меками от Едри. Благодаря, благодаря за поканата. Тук е, съм включен в една група от е, височайши гости. Благодарение на казаното от тях, е, аз няма какво толкова да добавя. Да видим, казва председателката. Обещавам, казва оратора. И така, в различни държави членки се говори за независимостта на съдебната система. Вчера едно поручване на Евробарометър показа, че мнозинството от гражданите в 9 държави членки не приемат, не са доволни от нивото на върховенство на закона и това проучване повдига много въпроси. В този контекст трябва да кажа, че в повечето държави това предложение може да подкопае доверието и има нужда от голямо доверие, наистина. Искам да говоря в началото за това какво представлява това предложение. Тук ще кажа само едно изречение. Ще кажа дали това е наистина най-малко рестриктивната альтернатива, доколко се зачитат правните процедури, доколко държавите членки имат задължение да гарантират баланса категоризацията на данните и последиците, както бяха очертани от съдията Бошняк преди малко. Съдията преди време повдигна въпроса за правната предсказуемост. Ако всички останали въпроси са равни, колко трудно е да има предсказуемост. Що се отнася до най-сериозните типове на меса, правилата могат да се променят във всеки един момент, във всяка една от 26-те държави членки, що се отнася до съответните процедури. Дали това е най-малката, най-рестриктивната альтернатива? Комисията установява, че правната взаимопомощ протича бавно. Това, че не работи тази правна взаимопомощ не означава, че тя не може да проработи. Това е идеологически дебат. Комисията направи една отлична работа, имам предвид, изготви един отличен доклад за предсъвета относно напредъка по отношение на правната взаимопомощ. САЩ също направи реформа на програмата ЕМОАД, която намали броя на натрупаните случаи с една трета. Това още веднъж доказва логиката, по силата на която това, че нещо е трудно, не означава, че не е неосъществимо на практика. През 2014 година ЕСА прие Европейската заповед за разследване и европейските институции не мислеха за цифровите данни по това време. Само, че европейските институции мислеха за основните права, такива каквито те са очертани в европейското законодателство и се говореше, че те трябва да бъдат защитени в презграничен план. Четири години по-късно се оказва, че експертите са забравили, че тези принципи съществуват. Стигаме до сложния въпрос за участието на съдебните власти. издаващата държава трябва да тълкува интереса на националната сигурност и привилегиите. Това означава, че държавите членки трябва да тълкуват чуждото законодателство по един неутрален начин и да правят това независимо дали то е в ущърп на разследването. Аз поставям под въпрос това условие. Когато лидерите не изпълняват тези разпоредби, въпросът е дали ще има жалба от страна на доставчика на услуги. Жалба ще има, когато стане ясно, че има очевидно нарушаване на хартата на основните права на Европейския съюз. Не е достатъчно само да има нарушаване на основните права, трябва да има очевидно, явно нарушаване на правата. Корпоративният адвокат, специалиста по корпоративно право, ще трябва да се занимава с некорпоративно право, за да докаже, че става дума за явно или очевидно нарушение. Доставчика получава една страница и тя не е достатъчна за да се противопостави той на заповедта. Заповедта, ако се изпълни, всичко е наред. Ако има противопоставяне, е на лице риска от санкции. Баланса Има ли стимули да се спазва изискването за спазване на заповедта и има ли стимули за това да се обжалва и дали те са равнопоставени? Предложението на комисията изисква от държавите членки не само да позволят задължителни заповеди да се изпълняват на територията на ЕС от чужбина, но и да се е, даде възможност доставчиците да действат е, добронамерено. Аз е, поставям под въпрос факта, че когато една, един доставчик изпълнява заповеди от трета страна, винаги може да твърди, че той действа добронамерено. Значи, може да има отказ, съответно има санкции. От друга страна се иска действане, добронамерено, всичко това не може да бъде определено като точен баланс. Събирането на метаданни и представянето, то може да бъде точно толкова интрузивно, колкото и съдържанието на данните. В нашата организация имаме добри примери, като Теле 2, както и Бенедикт срещу Словения, които бяха споменати. По-настоящем в съвета се търсят политически компромиси, които са леко спорни. Те са с спорно основание, особено що се отнася до метаданните. По отношение на избора на инструмент става дума за регламент. Това е интересно. Защо? На първо място Иан Мичел спомена дали е на практика възможно да има регламент, дали е, това е добро решение. Какво знаем? Знаем, че Европейския съд отхвърли Сейф Харбър и отхвърли правния анализ на комисията в тази връзка. Знам, че предложението за задържане на данни беше отхвърлено, пак въпреки правния анализ на комисията и споразумението ПНР с Канада също беше отхвърлено въпреки анализа на комисията. Има цяла група а, лица, които са готови да успорят а, този текст, ако той бъде прият. Какво ще се случи, ако се случи нещо подобно, ако историята се повтори? Ако се приеме и влезе в сила регламент и Европейския съд направи това, което направи по отношение на директивата за задържане на данни, то текста изчезва, няма вторично законодателство. Тоест, законодателство, което не е изпитано в съдилищата, води със себе си страшно много рискове. От гледна точка на правото и от гледна точка на репутацията на европейските институции. В обобщение ние подкрепяме работата на правоприлагащите органи. Ние не искаме да сме мръсния Хари, както беше казано. Ние подкрепяме кръгълните камъни на демократичното общество, такива каквито те са заложени в хартата на основните права. Вярваме, че предложението трябва да бъде изключително добре премислено, преправено. Трябва да се получим от прилагането на Европейската заповед за разследване. Неното само прилагане трябва да се подобри и трябва да се гарантира, освен това, че има предпазни механизми и когато има варианти, например Европейската заповед за разследване, те ще бъдат използвани. Най- малко рестриктивната альтернатива трябва да се използва, за да не се преминава по най-краткия път. Освен това, обърнете внимание на дебатите в съвета на Европа по отношение на киберконвенцията. Ние следим какво се случва с предложението. Осем държави членки в съвета са заявили е, сериозни тревоги спрямо от това предложение. Радваме се, че това е така. Оценяваме и позициите на други организации. Благодаря за думата. Благодаря за това, че ме изслушахте. Извинявам се, че говорих 30 секунди по-дълго. Благодаря. Надявам се, че всички заинтересовани страни биха искали да създадат законодателство, което в крайна сметка ще се окаже правно издържано и няма да бъде е, определено за невалидно от съда. Благодаря за това, че изслушахте и господин Бошняк. Той каза, че се изказва в лично качество, но това, което ни каза, би трябвало да ни накара да се замислим. Следващия оратор. Господин Войчех Веворовски от Европейския орган по защита на данните. Заповядайте. Имате, може би, 10 минути. Благодаря. Ще се опитам да бъда пределно кратък, особено като се напред, че повечето от нещата вече бяха казани. Госпожо председател, уважаеми депутати, уважаеми госторатори, уважаеми гости, искам да благодаря за това, че ме поканихте и за това, че мога да представя позицията на Европейския надзорен орган по защита на данните. Това е институцията, която се занимава с защитата на данните в Европейския съюз. Ние контролираме и синхронизираме работата на европейските надзорни органи в държавите членки. Работим и в рамките на различни обсерватории, например една конкретна обсерватория за данните в рамките на съвета на Европа. Що се отнася до електронните доказателства, нека да кажа, че напълно разбираме, че по-настоящем живеем в свят, в който всеки ден се появяват нови технологии, които ни поглъщат и ние с удоволствие използваме тези технологии. В същото време налага се да разберем, разберем че престъпниците също извличат голяма полза от новите възможности, които дават технологиите, от а, тяхното развиване. Доказателствата, които имаме, показват, че престъпната дейност – често се извършва в интернет. Трудно е да се намери по-настоящем едно разследване, каквото и да било, по наказателно-правни въпроси, което да не засяга и електронните доказателства. Как да се получат тези доказателства? Чух какво каза господин Керхов. Си разбирам до известна степен, само че трябва да кажа, че се изненадвам, когато чувам, е, че той има конкретна позиция. Естествено, и ние искаме да използваме лазера, не ножици, но лазерите трябва да са ни познати като инструмент и да се изпълняват е, спрямо предназначението си. Нашата организация, нашия надзорен орган разбира и подкрепя целта да се дадат в ръцете на съдебните и правоприлагащите органи инструменти за справяне с престъпленията. Дали това трябва да са инструментите от 2014 година? Още нямаме пълна информация за това доколко те са ефективни. И може ли да има подобрение особено с оглед на предишните правни мерки. Крайната ни цел, знаете, е да има по-ефективен достъп до електронни доказателства, до доказателства по принцип. Това е условие, без което не може в рамките на е, единния пазар не е задължително да се търси конфликт с защитата на данните. Не е задължително да има стълкновение между достъпа до електронни доказателства и защитата на данните. Предложението е да се въведат нови елементи във връзка с достъпа до електронни доказателства, но де-факто няма много нови неща. Новото е през граничното измерение това е факта, че съдебният орган от страна А може да поиска по-бърз достъп до доказателства в страна Б, без да се преминава през пълния процес в страна Б. За нас е от съществено значение да се поясни правния текст и трябва да се каже, че не става дума за нови правила, става дума за нови допълнителни възможности и условия. Това законодателство има за цел иновация и има за цел да се внесат известни изключения спрямо принципи, които вече съществуват. Например, има директива за защита на данните за целите на правоприлагането, която беше прията от парламента през 2016 година. Нейното прилагане започва да се осъществява в пълна степен едва сега. Знам, че може да има различни виждания в това отношение, но Европейския съюз има разпоредби, с които да провери какво правят държавите членки в това отношение. Тази рамка, която е създадена от общия регламент за защита на данните и директивата за данните за целите на правоприлагането, трябва да се запази. Когато говорим за нови елементи в законодателството, което обсъждаме, е, не трябва да загърваме факта, че може да има сериозно въздействие върху личната свобода и неприкосновеността й, както и върху основните права. Ето защо ние сме готови да препоръчаме известни промени, за да минимизираме вредата, която може да се нанесе, щетата, която може да се нанесе върху правата и свободите. Много ми хареса презентацията на професор Бошник – Съдебната практика на Европейския съд по човешките права представлява основата върху която стъпват органите на защитата на данните, когато те преценяват необходимостта от е, това законодателство. И когато преценяват е, какви е, възможности за правна защита да дадат на отделните лица и какъв контрол да има. Нашата организация ще има конкретно становище. Искам да поразширя малко своите бележки и да разгледам по-широката картина в областта на електронните доказателства. Както знаете, продължават разговорите по втория допълнителен протокол към Будапешката конвенция относно киберпрестъпността в съвета на Европа и се обсъжда възможността дали може да има директно пряко сътрудничество между различни юрисдикции в това отношение. Това трябва да се обсъди и тук, в тази зала. Комисията говори и за евентуално бъдещо споразумение за достъпа до електронни доказателства с САЩ. Искам да кажа, че това не е целта на настоящото предложение. Вече чухме, че имаме инструменти а, за достъп до информацията, която се съхранява в САЩ. Всъщност, всяка една стъпка, която се предприема, поставя основата за бъдеща стъпка в близко е, бъдеще, по-конкретно. Така че това, за което вие говорите, може би е една следваща крачка. Решението, може би, ще се вземе в идните две години. Много е важно да се гарантира, че окончателният текст – гарантира запазването, зачитането на правата и свободите и не се отклонява от съществуващата рамка. Искаме да споменем още едно законодателство, което е свързано с настоящото. Нека да не забравяме този факт. Препоръката на ЕДПС ще върви ръка за ръка с препоръките по предложението за спряване с е, терористичното съдържание в интернет. По отношение на електронните доказателства, аз не мисля, че досието представлява е, изключителна пречка, що се отнася до защитата на данните. И мисля, че може да се намери компромис. В заключение, като се има предвид колко е важно това начинание, какви са предизвикателствата пред Европейския съюз, що се отнася до наказателното право би следвало да се отчете факта, че ще минат няколко години преди да се преценят последиците от този проект. Кохерентността на рамката защита на данните трябва да се запази. И ако се създаде дори най-малка представа за това, че се отклоняваме от а, тази съществуваща рамка, то би трябвало веднага да коригираме своите действия. Благодаря за думата. Готов съм да отговоря на въпрос. Благодаря. Естествено, някои неща се повтарят в презентациите, които чуваме. Много интересно това, което аз чувам. Повтарящ се елемент. Големите играчи САЩ данните, достъпа до тях. Ако това е проблема, нека да създадем една по-прецизна мярка, вместо да караме всички да приемат настоящата рамка. А, така, преминаваме към последния оратор от тази експертна поддискусия. Тук е госпожа Емили Брюне от организацията КНИЛ във Франция. Благодаря ви за поканата да участвам в този кръг от изказвания днес. Ще бъда кратка. Много въпросите бяха засегнати. През септември, както знаете, след подробно разследване на предложението на комисията, Европейския орган за защита на данните направи своите препоръки върху двата текста на Европейската комисия. Искам да ви запозная с основните точки в нашето становище първо е, четири групи от общи забележки и после по-подробен анализ на самата процедура, на самото производство и е, съответните гаранции, е, които виждаме или които не виждаме при тази процедура по издаване на заповед по общите забележки на Европейския орган за защита на данните и първата поредица по правното основание, вече беше казано, няма да се връщам на него, Европейския орган изрази същите съмнения по правното основание при съдебно сътрудничество, защото по принцип се предвижда един публичен орган и насреща частно лице. На второ място, е, подчертава се необходимостта от тези нови инструменти. Комитета разгледа необходимостта от такъв инструмент е, спрямо решението за Европейска заповед за разследване, за европейско сътрудничество, но не е доказана необходимостта от нов инструмент. Има нови инструменти, е, така че няма альтернативно предложение за подобряване на посочените инструменти. Освен това, е, от гледна точка на необходимостта, преценихме последиците във връзка с гаранциите, особено при защитата на личните данни на лицата, тъй като се е, изоставя принципа за е, двойна наказуемост. Виждаме, че при наказателни производства се предвиждат определени гаранции. Те се посочиха, но при защита на личните данни някои гаранции при наказателните производства целят именно защитата на личните данни на въпросните лица. И ние се страхуваме, че може да бъде изоставен диалога е, по този въпрос, е, т.е. върху допълнителните гаранции. Последна поредица от забележки относно необходимостта от тези нови инструменти. Виждаме последиците как един от събеседниците в диалога престава да бъде съдебен орган, а става частно лице, така че виждаме е, каква е отговорността за тези дружества, защото те трябва да спазят основни права. Е, ако диалога се води между съдебни органи, се предполага, че основните принципи на правовата държава и основните права се спазват. Според мен това е малко несъразмерна задача за частни дружества, защото те имат други цели, а не непременно публичния интерес и не непременно непременно е, това, което преследва съдебен орган. Именно заради това искаме да чуем мнението на органите, които защитават личните данни, за да се види доколко трета независима страна може да прави анализ по хода на производството, поне от гледна точка на защитата на данните, за да са налице всички гаранции от общата рамка за защита на данни. Трета поредица от общи забележки, това е пряко свързано с това, което казах. Приложимостта на гаранциите при защитата на данните по европейската рамка или директивата за защитата на данните при наказателна материя, член 39 при трансфер на данни и диалога между компетентни органи в Европейския съюз и частни партньори извън Европейския съюз какви гаранции да предвидим именно за такива ситуации. И ние преценихме, че е необходимо да напомним този член. Той включва е, органите по защитата на данните. И при трансфер на данни трябва да има защита на данни също. И при взаимен интерес се прилага член 48 от общия регламент за защита на данните. Още повече, че европейски данни се поемат от компетентни органи извън Европейския съюз. Важно е да се напомни това, когато преговаряме върху инструмента. И накрая общи забележки от Европейския орган за защита на личните данни. Някои понятия трябва да бъдат пояснени, защото понякога има техен огледален образ в други инструменти. Например, доставчик на услуга, дружество, учредяване, понякога самото понятие доставчик на услуга и установяване поемат отговорността за запазването на данните, но понякога те работят с подизпълнители. Тоест, трябва да се види този, който обработва данните, подизпълнителя трябва да има ясно очертана отговорност във връзка с запазването на данните, да се спазват всички човешки права. Нека да напомним разликата между правен представител по различни регламенти. Трябва да има ясно послание към всеки оператор в различните текстове. Използва се едно и също понятие, задълженията са различни и изобщо покрива се различна действителност. Категория данни, критерии спрямо различните категории данни. Имаме забележки във връзка с европейската съдебна практика в тази материя и е, различно третиране на изискванията на съда спрямо определена категория данни, където да се занижи защитата, защото данните се разглеждат не така чувствителни. Така поне смята законодателя, ако неговото предложение остане в настоящия си вид. Говорим за абонати, говорим за достъп. Това са много важни неща и е, имаме предвид настоящия текст е, на Европейската комисия. Последна поредица от коментари в становището на Европейския орган. Говорим за самата процедура, различните етапи и искаме е, е, допълнителни гаранции по някои точки. Първо, по доста ниския прак, е, който дава повод за заповеди. Е, вече говорихме за изискването за хармонизиране на наказателното право в Европейския съюз за някои заповеди просто е достатъчно да има закононарушение, докато при други трябва закононарушението да бъде по-високо, 3 години лишаване от свобода или 3 години арест. Вече се спомена за това. Второ, е, сроковете за обжалване или сроковете, през които могат да бъдат представени данни. Ние разбираме, че в някои случаи критерия за необходимост е, съкръщава сроковете, но това не предполага пълна липса на гаранции. Може да бъде съпроводено с допълнителна информация от компетентни органи за защита на данните. Е, тоест, е, дори е, и последващ контрол все пак да се предвиди форма на контрол върху необходимостта от предоставяне на данни и спешността. Някои гаранции трябва да се пояснят, за да няма злоупотреби процедури по представяне и съхранение на данни. Двете не са свързани изрично. Примерно, може да има замразяване на данни. Въпросът е дали производството по съхранение е изтекло. Е, или е, това производство по съхранение да не пречи на е, задължението за срок за съхранение на данни. Има други забележки по информацията за унези, които съхраняват данни, информация към заинтересованото лице и сигурността на трансфера на данните. И последна забележка, която може би е най-важна в някакъв смисъл – Тоест, е, как можем да е, възразим срещу изпратената заповед? По член 14 е, може да има основания за неизпълнение, защото има конфликт с основните права. Трябва да се предвиди такава възможност, но според нас прага е много нисък може би той трябва да бъде по-широк, за да има по-оперативен контрол, когато възникне стълкновение и най-вече диалог между европейски власти и власти на трети страни. Това е нещо чудесно и ние поздравяваме това в нашето становище. За момента това може да се предвиди за повече случаи. Според нас критериите не са достатъчно обективни. Те са предоставени на преценката на европейските съдии или на европейските компетентни органи. Ако прочетем текста буквално, ще видим, че е, понякога се отдалечаваме твърде много от е, фактическите данни, за да може диалога да бъде по-редовен и по-смислен. Говорим за диалог с органи от трети страни. Това е накратко. Това са забележките, които направихме. Благодаря. Председателката, благодаря много. Колеги, аз мисля, че днешния следобед е доста дълъг. А, почти две трети от изслушването е, приключи. Отново искам да кажа, ние не говорим само за основни права и е, за мнение на Европейския съд за защита на правата на човека. Не говорим само за защита на данни. Когато говорим за защита на данни, говорим за защита на граждани, за защита на хора. Мисля, че никога не бива да забравяме това. Тоест, още по-необходимо става всяко предложение да бъде балансирано. Е, как в крайна сметка можем да защитим гражданите, били те е, заподозрени лица, виновни лица или потерпевши? И за това смятам, че тази поредица от изказвания беше много полезен. Той ще захрани дискусията през следващите месеци. А, е, някой има ли въпрос? Ще бъда съвсем кратка. По време на изказването на госпожа Брюне останах с впечатлението, че наистина получихме пълна представа. Има ли полза действително от един такъв регламент, като се имат предвид големите проблеми, пред които сме изправени? Ако смятате, че регламентът не е правилният път, то какво предлагате, за да се изпълни намерението на комисията, именно да се съкратят някои процедури и да може по-бързо да се изискат необходими данни. Благодаря, Корнелия. Въпросът ти беше кратък. Не съм сигурна дали той ще получи кратък отговор. Сигурни ли сте, че искате да се опитате да отговорите? Благодаря за органите, които защитават данните, не могат да направят глобален анализ на предложението. Е, според нас, от гледна точка на защитата на данните, тези гаранции са съвместими. Това вече беше казано. Ние правим препоръки върху предвидните гаранции, за да може, поне от гледна точка на защитата на данните, да бъде съвместимо с наличната правна рамка и с е, постоянната съдебна практика на Европейския съд за правата на човека. Една от основните препоръки, които правим в началото на становището е по-добре да преценим, да предоставим доказателства, че наличните инструменти не функционират. Трудно е да се каже дали трябва да се променят наличните инструменти. Едно проучване от такъв характер трябва да бъде направено на първо време. Но говорим за замразяване на данни. Е ли това достатъчно основание за нов инструмент? Казахме, данните са летливи. Много често те могат да изчезнат преди да имаме достъп до тях. А, може да променим наличните инструменти. Това да бъде повод за размисъл. Аз не мога обаче да направя конкретни препоръки във връзка с наказателното право или с затрудненията по прилагането на настоящите инструменти. Но според нас няма достатъчно доказателства за необходимост от нов инструмент. Не се доказва, че наличните инструменти не функционират. Okay, please. One sentence. Just one, just one sentence of the example. When we моля само едно изречение, по-дълго изречение. Example. Липсва, например, възможност да разберем, да направим оценка на автентичността на заповедите и на удостоверенията от издаващата страна. Изключително трудно е това за проверяващия, който едновременно с това е и дружеството, което получава и съхранява данните. Трудно е за него да разбере кой е органът, който изисква информацията. Председателката, един от изводите, които можем да си направим от този кръг от разисквания, е не само колко е важно да се спазват основните права и правилата за защита на данните, но и че в миналото решихме, че всички мерки по отношение на полицията и прокуратурите трябва да са ограничени и целенасочени, т.е. че няма еднозначно решение. Но сега като че ли се стремим именно към това. Един законодателен акт, който да обхване много различни елементи. Не се питаме дали не трябва мерките да са по-целенасочени или дали вече действащи мерки не би трябвало да бъдат пренасочени като обхват или пък дали не би трябвало да бъде разширен обхвата им. Приключихме по този кръг от изказвания. Благодаря на гостите ни. Съжалявам, че трябваше да ви огранича времето, но времето ни вече наистина изтича. Мнозина сигурно са следили дебатите, тъй като те се излъчват на живо по интернет. Благодаря още веднъж и на професор Бошня, който следи дебатите от Страсбург. Надявам се, че някои от поставените днес въпроси ще са ви от полза в бъдеще. Благодаря ви за участието. Сега нека направо приканя участниците в следващия кръг да се качат тук на трибуната. Това ще е и последният кръг от разисквания за днешното изслушване. Следващите трима оратори ще говорят за ролята на доставчиците на далеко съобщителни услуги. Нека тук на трибуната дойдат Елени Кириакидес от Epic, Лор Вагнер от Vodafone и доктор Максимилиан Шуберт, заместник-председател на Евроиспа. Добре дошли! Като всички останали наши гости имате по около 8 до 10 минути – за изказванията си. Започваме направо с Елени Кириакидес от ЕПИК в САЩ. Имате думата. Първо искам да благодаря на членовете на вашата комисия за поканата. Много се радвам, че съм тук. И казвам се Елени Кириакидес. Представлявам ЕПИК, Център за неприкосновеността на личния живот при предоставянето на електронна информация. Работим по проблеми с гражданските свободи и неприкосновеността на личния живот. Днес ще говоря за тъй наречения закон Клауд, за нашите препоръки за защита на основните права при достъп за правоохранителните органи до данни при трансгранични разследвания. Тези данни се придобиват в световен мащаб. Но мерките за подпомагане на правоохранителните органи трябва да бъдат съпътствани и от силни гаранции за спазване на правата. Това е нашият опит с закона Клауд в САЩ. Този закон бе прият след дело, разглеждано от Върховния съд във връзка с неприкосновеността на личния живот, както и защото се оказваше все по-голям натиск върху механизмите за трансграничен достъп до данни. В това дело страна беше Microsoft. Въпросът бе за предоставянето на достъп до данни от трета страна. Имаше също така и много такива искания за предоставяне на данни на американска територия. Имаше данни от подслушване, за, които бяха налични на, за американските правоохранителни органи, но не бяха налични за чуждестранните такива. Докато все още се гледаше делото, бе прият законът Клауд, в резултат от което Искът беше оттеглен. Изменя се законът за комуникациите, който урежда задължението на доставчиците да управляват и съхраняват данни, независимо от това къде се намират. По закона Клауд има също така и ограничена възможност за доставчиците да внесат иск срещу заповед за предоставяне на данни. Много е ограничен броят на хипотези, при които това е възможно. Във втората част на закона длъжностните лица в САЩ може, могат да сключват изпълнителни споразумения, които заличават предвидените по първата част ограничения. За да се сключат такива споразумения, определени длъжностни лица трябва да се обърнат с искане към Конгреса. Трябва да бъдат спазени определени критерии. Какви са тези критерии? Първо, вътрешното законодателство на съответната трета страна трябва да гарантира достатъчни гаранции за защита на гражданските права и неприкосновеността на личния живот. Второ, чуждото правителство трябва да приеме процедури за ограничаване на разпространението на информация, отнасяща се до американски граждани. Освен това, не бива да има задължение за декриптиране за доставчика. Освен това, заповедите трябва да отговарят на редица условия, като например ограничения за целенасочени мерки спрямо американски граждани или граждани пребиваващи в САЩ. Ако Конгресът не възрази официално срещу едно такова споразумение в рамките на определения срок, то то става факт. в система на едностранен достъп една трета страна не би могла да знае, че е бил предоставен достъп до данни. Не може също така да блокира и неподходящи заповеди или заповеди, представляващи нарушение. Дори и в държави, където има силна материално-правна защита, може да има загриженост във връзка с правата, когато става дума за трети страни. Има и юрисдикции, където няма достатъчни гаранции за защита на правата. Там тези проблеми могат да бъдат задълбочени. За това и трябва да се гарантира възможно най-високото ниво на защита на физическите лица и през граници. Кои са някои от нашите основни препоръки за презграничния достъп? Първо, трябва да има добра защита на правата. Това трябва да е условие по тези заповеди. Освен това, компетентните органи трябва да разработят силни гаранции за защита на права. Така, например, трябва да има ясни изисквания за уведомяване на субекта на данните, както и за минимизиране на всички от тези данни, които не се отнасят до разследването. Трябва да има също така и предварителен съдебен контрол, който да гарантира прилагането на надлежните процедури и да намали до минимум ползването на чувствителни метаданни. Може да има и допълнителни гаранции. Механизмите за трансграничен достъп може да са и обект на изисквания за целенасоченост когато става дума за граждани на трета страна, може да се изиска от компетентните органи да използват споразуменията за правна взаимопомощ. Освен това, деянието трябва да е наказуемо по законодателството както на държавата, в която се съхраняват данните, така и в издаващата държава. И така ще се гарантира използването на презграничния достъп само когато това наистина е необходимо. Трябва да има също така и силни механизми за правни средства за защита при нарушение на процедурите. САЩ трябва да изяснят какви такива правни средства за защита са налични за граждани на трети страни. По същия начин препоръчваме да може да се внесе съдебен иск, ако заповедта за предоставяне на заповеди нарушава, на доказателства нарушава основни права. Така потенциално можем да се справим с незаконни заповеди, преди да се стигне до нарушение на данните. По тези нови механизми трябва да има прозрачност – трябва да има подробно отчитане и в трансграничен мащаб за броя и вида на заповедите. Подобни статистически данни могат да доведат до силен контрол. Законът акт, клауд и предложението за електронните доказателства предлагат добри възможности за защитата на индивидуални права. Трябва да се гарантира възможно най-високото ниво за защита на правата на физическите лица. Благодаря ви за вниманието и с удоволствие ще отговоря на въпросите ви. Благодаря ви. Много внимателно ви изслушах. Много пъти упоменахте правни средства за защита, както и думата гаранции. Когато говорим за нови законодателни актове в областта на наказателното право, мисля, че държавите, публичните органи трябва да гарантират гаранциите. Гаранциите не бива да се оставят в ръцете на субекти от частния сектор. И веднага преминаваме към Лор Вагенер, представителка на Водафон. Това е един от представителите на частния сектор, които биха могли да са засегнати. Благодаря. Имам и презентация, която обаче не се вижда тук на екрана. Благодаря ви, че поканихте Vodafone. Много се радвам, че мога да ви представя гледната точка на доставчиците на услуги. Те много често бяха опоменавани днес след обед. Дава им се широко определение в предложението за електронни доказателства. Кои сме ние всъщност? Чакам да се появи презентацията ми. Може би и техниката се е уморила. I know.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 Водафон извършва дейност в световен мащаб, представени сме по целия свят, но лицензите ни се издават на местно равнище, регулирани сме на национално равнище. Най-големият ни а, пазар е в Германия, най-малкият в Малта, представени сме и в Румъния, и в Ирландия. Така че добре осъзнаваме какви са различните законодателни актове, целящи предотвратяване и разследване на престъпления и гарантиране на обществената сигурност. Във всички държави, където извършваме дейност, разполагаме с лиценз – по лиценза ни се предвижда задължение за взаимодействие и с националните правоохранителни органи. Много е просто. Ако не взаимодействаме с тях, нарушаваме закона и ни се отнема лицензът. Важно е да се упомене това, тъй като то не е валидно за всички доставчици на услуги по това предложение. Поели сме и ангажимент за защита на личните данни и неприкосновеността на личния живот на потребителите си. Това де-факто е лицензът ни за извършване на дейност. Ако няма доверие към услугите ни, ако не гарантираме поверителност на комуникациите, това подрива и основната ни дейност. На този екран също така се упоменавам Мога да си взема USB-то, ето там е. На този екран се упоменава, че имаме дълъг опит с обвързващите изисквания за спазване, както и с законовите изисквания от страна на правоохранителните органи. Осъзнаваме, че носим голяма отговорност за защита на обществеността, както и за подпомагане на правоохранителните органи в 12-те държави членки, където сме представени. Thank you. Sorry, everyone. Um, it's just going to be easier for all of us if we also have something to look at apart from me. По-лесно ще е за всички ние, ако имаме и нагледен материал. ако откажем в национален контекст да сътрудничим на правоохранителните органи, това всъщност не е альтернатива за нас. Не можем да откажем такова сътрудничество. Онова, което сега ще кажа, не е нищо, което сме си измислили. Основава се на опита ни. Полагаме големи усилия за прозрачност, това не е задължителна мярка. Не смятаме, че на нас се пада отговорността да гарантираме прозрачност. Тя се пада на правителствата. оповестяваме агрегирани данни по исканията, които получаваме в отделните държави членки, където извършваме дейност. Има големи разлики в броя годишно. Доста обстойни са данните, които предоставяме, обхващат и криптирането, с което много се гордеем. Какво не правим? Не съхраняваме данни, свързани с съдържанието. Обработваме само метаданни и данни за абонатите. Всякакви подобрения по процедурите, които се обсъждат в съвета, трябва да взимат предвид не само данните свързани с съдържанието, но и метаданните разкриването на тези данни също може да окаже въздействие върху правата на физическите лица. Не допускаме също така и достъп до данните на клиентите си от страна на който и да било орган, освен ако нямаме законово такова задължение. Доброволно не разкриваме данни. Доста са строги изискванията спрямо нас в това отношение. Не приемаме също така указания от нито един орган, който действа извън рамките на законовия си мандат. Тоест, приемаме искания за разкриване на данни само от, ако са ни предоставени от правилните органи. Не бихме удовлетворили такива искания от чужди органи. Те трябва да и представят съдебни поръчки. Всички искания, с които биваме сезирани в национален контекст, се обработват с много малко или почти никаква информация за контекста или за конкретното разследване. Това не ни интересува като доставчик на услуги, но можем да атакуваме заповеди, които не са направени в съзвучие с предвидения по закона процес. Нека изтъкна също, че не сме това предложение по принцип, но то ще функционира единствено и само ако има ясни правила и ако е изяснено кой какви мерки следва да предприема. В какво се състои проблемът? Мисля, че днешните разисквания вече показаха къде е акцентът. Господин Керкхоф и господин Хартман на няколко пъти днес говориха за това какво най-много ги разочарова, най-много ги е, са разочаровани във връзка с дружества, които не попадат към момента в юрисдикцията на Европейския съюз. Това е включено и в списъка с въпроси и отговори на комисията. Един от въпросите е защо да се подобри достъпът до електронни доказателства. Към момента някои от дружествата не попадат в националните юрисдикции. За това и настояваме за пропорционалност, нещо, което беше упоменато и преди. Какво ще е според нас въздействието върху доставчиците на услуги? Но в рамките на 6 часа това е срокът, който трябва да се спази при извънредни обстоятелства от наша страна. Ще трябва да определим автентичността на издаващия орган, да установим такава автентичност. Трябва да гарантираме също така и сигурното доставяне и получаване на заповедта, както и разкриването на данните, но нищо от това не е уредено в предложението. Как точно следва да се предоставят данните при сигурни условия? На ръка ли или на специална информационно-технологична платформа? Бихме предпочели второто решение, като има също така и ясни правила за достъп Ако не направим надлежните проверки, то вероятно до нас ще достигнат и лошо изготвени заповеди, което няма да доведе до реализиране на целите на предложението. В момента правим проверки на правното основание, както и проверки на заповедта на формална основа, но всъщност нямаме възможност да проверим автентичността на издаващия орган не можем и не искаме да се запознаваме с контекста на заповедта, с която ни сезират. Не мислим също, че ние трябва да решим дали да разкрием данните и в каква степен. Не, това е нашата функция. Ако ние добросъвестно изпълним заповед за предоставяне на доказателства, то мисля, че не можем да бъдем държани отговорни по данните, по законодателството за защита на данните. Ако един доставчик на услуги от една страна изпълни заповед за предоставяне на доказателство, т.е. задължени сме да предоставим данни на своите потребители, то трябва да се изясни че това става по член на 23 на общия регламент за защита на данните. Това е изключително важно за нас, тъй като така цялото предложение ще стане повече или по-малко ефикасно. Има и още нещо важно, което искаме действително да изтъкнем. Става дума за разходите. от първоначалното предложение ще проистече доста голяма тежест. Ние сме голям оператор и трябва да имаме екипи, които да имат готовност по 7 дни в седмицата и по 24 часа в денонощието за действия, които описах преди малко. Става дума не само за действия от техническо естество, но и за проверки, предвидени по закон. Ако се разработи европейска схема за подобряване на достъпа до данни от доставчиците на услуги, с по-активна роля на доставчиците на услуги, то тогава трябва да има и европейска схема за възстановяване на разходите. Колкото повече се изнасят действията на общо европейско ниво, толкова по-ефикасни ще можем да бъдем и ние. Разкриването на данни не става само с, един, с едно кликване. Виждате това на този екран. Тоест, свързани са с тази дейност известни разходи. Необходими са ни цели екипи. Трябва да гарантираме сигурността на данните. Трябва да документираме всяка една стъпка по процеса. Документираме получаването на заповедта, извличането на данните и така нататък. Проверяваме точно какви метаданни са необходими. Ако разполагаме с тези данни, трябва да проверим и правното основание. Понякога трябва да се свържем с компетентния орган, ако има някаква неяснота. За тази комуникация понякога трябва да се извърши и превод. А не е предвидено да се заплаща този превод. И едва след като предприемем всички тези действия, разкриваме данните. Но преди това също трябва да проверим дали са спазени и стандартите за доказателствата. Понякога това може да стане бързо, но в регламента не е предвидено нищо, което да ни предостави необходимия оперативен капацитет, за да се ускори процесът. Вероятно ще се увеличи в резултат от това предложение и броят на заповедите. Това е единственото красиво изображение в моята презентация, за разлика от презентациите на изказалите се преди мен. Няколко конкретни примера, с които искам да ви покажа колко е сложно положението, в което се оказваме ние, доставчиците на услуги. Става дума за случаи, които не могат да бъдат ясно класифицирани но ясно показват ролята, която ни се вменява. Например, защитата на източници за журналисти. Ако журналист е кореспондент в чужда страна и стане обект на разследване, то как да разкрием с кого, кога се свърза този журналист, ако източниците му подлежат на защита. Има също така и проблем с аборта, който е уреден по различен начин в различните държави. Мога да ви упомена и закрилата на детето. Тук се намесват фактори като определението на ненавършило пълнолетие лице и други. Не можем и не искаме да сме експерти във всички тези области. Не можем да сме експерти по нормативните уредби на всичките държави членки. Ние сме специалисти по електронни комуникации и не искаме да се специализираме в никакви други области. Как да решим този проблем? Всъщност всички тези проблеми могат да бъдат решени. Ще трябва да се използват съществуващите вече механизми за сътрудничество между компетентните органи. Компетентните органи са най-добре запознати с правните системи, при които работят. Те могат да проверят автентичността и съразмерността на заповедта. Те могат да вземат решение за възстановяването на разходите и така нататък. По оперативните аспекти не мисля, че трябва да преоткриваме в техническо отношение топлата вода. Става дума за техническото изпълнение на заповедта. Европейските организации по стандартизация следва да решават въпроси, свързани с еквивалентността между отделни държави. На тях се пада задачата да създадат възможно най-добрата за всички система. Вече се работи по този въпрос и тази работа може да се използва и по отношение на доказателствата. Благодаря ви за търпението. С това приключих. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. Благодаря. С подобни мерки малко приватизираме дискусията. А, е, искаме това да се включи в е, допълнителното ни заседание с докладчика и докладчиците в Сянка. Сега давам думата на господин Максимилиан Шуберт. Заместник-председател на е, Ролипса. Да. Първо, благодаря за това, че поканихте Ролипс из ИСПА, за да ви запозная с гледната точка на интернет в Европейския съюз по толкова важно досие. Няколко общи забележки. Бяха засегнати много важни въпроси днес и ще се спра на тях и аз. Искам да подчертая обаче следното. Не говорим за система за обмен на данни. Те обаче няма да се ограничат само до категориите данни, за които говорим днес. Това е очевидно за повечето от нас. Рано или късно е, ще се говори и за банкови данни, за прихващане на данни и така нататък. Така че е, трябва да говорим за нещо, което да бъде полезно за в бъдеще, т.е. да го направим много точно и да имаме предвид. Е, какви евентуални проблеми могат да възникнат в последствие и как да ги предотвратим. Когато говорим за Euro е, ИСПА, искам да посоча, че сме създадени преди около 20 години. Вие сте запознати с е, основните е, представители. Ние имаме много членове. Искаме да разберем мнението на всички членове. Имаме повече от 2500 члена. Повечето от тях са малки и средни като размер корпорации. Но Искам да ви кажа, че е, е, типичните ESP са малки дружества е, с, с 3 до 10 служители. Така че, когато се говори за тежки срокове или тежки задължения за тях, трябва да се има предвид колко служители има в тези предприятия. Така. Така, следващия диапозитив. И така, може би моето изложение е добро като заключение, защото ще обобщя много отказаното. Първо, първо, първораздаващи органи, които отговарят на искания. От гледна точка на трети страни, мисля, че настоящите процедури са много сложни от гледна точка на органите, които трябва да участват. Съгласен съм с това, че може би просто трябва да се подобри наличната система. Вие казахте, че има неясноти, има доста голямо осложняване. Примерно, ако погледнем към Европа, е, значителен брой органи все още участват, но ако погледнем предложението за електронни доказателства, един от партньорите е съдебен орган в страната Б, е, която е приемащата страна тук не е ясно, ако някой отсъства, кой ще компенсира е, втория орган, който трябва да направи е, последваща проверка е, искам да се спра на два въпроса, които проистекоха. Първия. А, а, няма процедурни гаранции при съдебния преглед. Е, тоест, е, коя е държавата, която издава заповедта. Но когато съд издава заповед, е, се смята, че тази заповед е съвсем необходима, съразмерна, т.е. отговаря на изискването за необходимост. Тоест, ние смятаме, че трябва да има независим следващ орган, който да извърши тази проверка. Да не разчитаме само на първия. Е, аз не се съмнявам, че ние като интернет е, в е, Европейски съюз изцяло подкрепяме взаимното доверие и сътрудничество. Но, както вече беше казано, Добре е да има втора независима проверка спрямо заповед, издадена от определена държава членка и от съответен орган. Някои от нашите членове искат да се предвиди възможност за допълнителна проверка за необходимостта и съразмерността. Това не е компенсация, не е допълнение е, за нещо, което липсва. Просто е една допълнителна възможност, която да се предвиди за е, доставчиците на услуги. Сега при праговете, при правна квалификация и санкции. Има бариери между държавите членки, но може би е добре да се завишат прагове, за да се включат повече закононарушения. Когато говорим за праг, ние говорим за данни за съдържанието, докато метаданните, данните за абонатите е, са на лице дори без да има закононарушение и без подобен е, праг списък от предписани закононарушения. Това е добър подход. Трябва списъка да бъде доста специфичен, за да се знае е, кои нарушения трябва да бъдат преследвани в целия Европейски съюз. Тоест, отново проверка за необходимост и съразмерност. Отново трябва да бъде извършена тази проверка във всички случаи. Благодаря. Е, друг е, въпрос. Е, основно, основна тревога за доставчиците на услуги е принципа за това, че това това е основно безпокойство за доставчиците на услуги, за хора, които работят в тази сфера всеки ден. Трябва е, е, да е, се избегне стълкновение, но да, да, няма двойно, да, да, да, няма, да няма двойно криминализиране. Сега, не, говорихме за проверка за автентичността. Примерно в Австрия пристига заповед от чужд е, орган. В Австрия ще бъде трудно да се разбере е, дали е, заповедта е от е, португалски орган или от е, е, Шварцвалд в Германия трябва да се провери автентичността на постъпваща заповед. На второ място, поради GDPR ние сме инвестирали средства, за да сме сигурни, че когато има трансфер на данните в рамките на дружеството или извън него, се спазват стандартите за сигурност и цялост. Това е потенциална заплаха за ISP в целия Европейски съюз. Да не се занижат стандартите при обмен на налична информация. Говорим Говорим, да, за машини за обработка за текст, които ще се използват за бъдеще. В много държави членки вече има такива машини. Те се използват основно в публичния сектор. Е, е, е, точката за контакт, една единствена точка за контакт. Това е много полезно. Ние подкрепяме тази единна точка. Първо, тя трябва да бъде техническа, ако има една такава контактна точка в е, държава членка, много по-често се е, обменят криптирани данни, е, много по-лесно се обменят ключовете, кодовете. И в миналото стана ясно, че на такива точки се осъществява и контрол на качеството в Австрия, например, сме получавали заповеди без подпис или с важна информация. На такава контактна точка всички публични органи извършват проверка, за да може до доставчика на услуга да достигне качествена заповед но за това е необходимо време. Трябва да постъпят данни и те да бъдат обработени. И е, съответно това да стане е, за по-кратко време. Е, примерно, при текстови съобщения получавате заповед от публичен орган, защото дадено лице отсъства. Можете просто да се обадите по телефона и да кажете по телефона всъщност кого издирват. Да, именно за, е, за този диапозитив говорих, когато говорихме за машини за обработка на текста. Е, това е от миналото хилядолетие и няма да се радваме отново да видим подобни неща сигурен обмен на информация, няма да навлизам подробности. Има система, която вече съществува в целия Европейски съюз. Но нашите национални системи трябва да дадат е, възможност да се провери кой изпраща заповедта и да сме е, е, сигурни, да сме сигурни, че данните достигат до правоприлагащите органи.